Uh, ladies and gentlemen, shall I get started? Almost 10 minutes past our schedule. Дами и господа, да започваме. 10 минути след предвиденото време за започване, моля ви, седнете. Даниел Каспари. Добър ден отново на всички. Това е изслушване за инициативата на комисията относно пазарите за обществени поръчки. Заглавието е подобряване на достъпа до пазарите на обществени поръчки, възможности и рискове от новия инструмент на Европейския съюз. Тук се има предвид, разбира се, инициативата на комисията, по която в момента текат парламентарни дебати. И така, нека ви припомня, че комисията направи предложение за инструмент – през март миналата година. Това предложение породи многобройни въпроси, които трябва да разгледаме. Парламента обича да дебатира преди да вземе решение и поради тази причина счетохме, че е необходима повече информация по възможното въздействие на тази инициатива. И са поканили тук хора да ни разкажат за своята позиция. Затова имаме и публичното изслушване, на което сме поканили водещи експерти, хора от практиката, които да ни осветлят по въпросите. Тяхните експертни познания и коментари ще бъдат взети в нашите разисквания и ще влезнат в доклада на нашия докладчик Даниел Каспари, който ще бъде представен пред парламента. С голямо удоволствие приветствам всички панелисти. Решихме да организираме два панела. Първите са Първия панел е за риска и поста от реципрочността при отваряне на пазарите за обществени поръчки. Тук имаме двама експерти. Първото изложение ще бъде направено от господин Никола Снигли. Той е заместник ръководител на отдела за Световната търговска организация в мисията на Швейцария. Освен това е председател на споразумението за обществени поръчки, така наречения СОП – Той ще говори за законодателството и обществените поръчки в международната търговия от перспектива на Световната търговска организация. Вторият панелист е един наш чест гост, доктор Стивен Уолкок от Европейския университет по економика. Той ще говори за оценка на предлагания инструмент за създаване на ливарич при преговори, представен на изследването, поръчно от Комисията по международно търговия. И така, добре дошли на двамата. Нека дам сега думата на господин Николас Никли. Къде сте вие? Заповядайте. Имате думата. Забравих да ви кажа, че всеки може да направи презентацията си в рамките на 10 минути, за да имаме достатъчно време за дискусия след това. Така че в края отново ще ви поикаме при нас да отговорите на въпросите. И така, господин председателю, много ви благодаря за това, че ми давате думата. Много благодаря за вашата покана. Благодаря на парламента, че ме покани и ми даде възможност да участвам в това изслушване. Преди да говорим по въпроса, за който сме събрали днес, бих искал да кажа за две предизвикателства, които бяха направени от вашия секретарят. Първо бяха помолен да говоря на своя роден език, но ако говоря на швейцарски, е, германски, не съм много сигурен дали много хора ще ме разберат и не знам дали има превод. Второто да, защото не сте се присъединили към Европейския съюз, казва председателят. Да, не съм дошъл да обсъждам това днес с вас, но да, благодаря, че ми напомнихте. Та второто предизвикателство пред мен е, че имам само 10 минути да обсъдя с вас един ужасно сложен въпрос. Председателя каза, може да говорите на френски или на италиански. И така, Нека започна с няколко предварителни забележки. Имах привилегията да водя споразумението за обществените поръчки и преговорите за него в Женева от 2007 до 2012. И наистина от гледна точка на това ще ви предоставя женевската перспектива по въпроса пред вас. По време на тези преговори и мисля, че това е много важно да се спомене още в самото начало на презентацията. Трябва да бъдем свидетели на факта, че Европейския съюз винаги се е разграничавал, като се е борил за отворени пазари, най-добра стойност за пазителя да не го за прозрачност и наистина от тази гледна точка ще направя своите коментари. Повечето говорители обикновено имат три точки, по които ще говорят. Но вие сте наистина изключително интелигентна аудитория. Поради тази причина ще говоря по още една допълнителна точка. Първо, сега идва свеж полах от, Жене, от Женева. Световната търговска организация постига резултати. На министерско ниво приключва споразумението за обществени поръчки и наистина този резултат е един исторически крайпътен камък. Защо ще ви обясня? В момента, в който приключиме с процеса на ратификация, ревизирания вариант на СОП – ще бъде като тризъбеца на Нептун. От една страна ще бъде пакет за стимулиране, защото в тези преговори успяхме да постигнем нов достъп до пазара, който всъщност води до приходи от стотици милиарди долари годишно. И бих казал, че Европейския съюз като страна по преговорите се справи изключително добре. СОП 2012 година е много усъвременен вариант в сравнение с този от 1995 година. Направените промени са направени така, че в него всъщност се покриват всички членове на Световната търговска организация, които преди това не са били покрити. И а, третия елемент Съставили сме една програма за бъдещ период, в която да разгледаме такива теми като обществените поръчки, малките и средни предприятия, обществените поръчки и устойчивостта. И всички тези работни програми, по мое мнение, налагат европейския дневен ред в световен мащаб и помагат на Европейския съюз. Изводът е, че сега вече имаме необходимия инструментариум за отворени пазари – и повече обвързване на отворените пазари, защото предишните тенденции наистина не могат много да ни покажат какво ще се случи за в бъдеще. Казано иначе, свършили сме си домашната работа и сме направили СОП, сме извели СОП на ново ниво. Това вече се забелязва по цял свят. Виждаме повишаване на интереса и нещата започват да се случват. Има наистина истинско развитие в този инструмент и, както казах, идва свеж полах от Женева, който ще доведе до разлика. Може да се зададете въпроса защо членовете на СТО ще се присъединят към СОП – защо тези страни, които не са подписали СОП, сега бих искали да се превърнат в негови членове. Може би са започнали да подписват споразумение за справедлива търгов... и свободна търговия. Може би имат достъп до повече компании. В крайна сметка пазара се разширява. Има защита срещу протекционизма и това не е една от малките, една от малките предимства. Много страни са постигнали реформи в областта на обществените поръчки. И понякога е много трудно тези реформи да бъдат осъществени без външен натиск. Отново ви напомняме, че корупцията и лошото управление имат своята огромна цена. Това обаче не е всичко. Може би, ако сте член на Световната търговска организация, не сте член на СОП, искате да станете част от едно споразумение, което става все по-важно. Цената в момента е поносима. Хубаво е да си вече от клуба и освен това е добре да участваш в самото оформяне на споразумението, така че въпросът фундаментално е какво ни е необходимо в този контекст. Морков, Тояга и двете. Може би Морков, който е прилича на Тояга или Тояга, която прилича на Морков. Сега аз няма да отговоря на този въпрос, като се има предвид каква е моята перспектива. Въпреки това има някои елементи, които според мене си струва да бъдат обсъдени. И разбира се, просто искам да ви дам храна за размисъл, нищо повече и нищо по-малко. Първия въпрос е с оградената градина на САЩ и Канадата на история. А, историята на Канада, извинявайте в един момент имахме идеята за протекционизъм от САЩ. Те наистина се бяха оградили, бяха се затворили към Канада. И какво отговор на това? Канада не е като заплаха, но като отговор решиха да се отворят. И това е нещо, което хората трябва да имат предвид. Дали това означава, че всяка страна ще реагира като тях. Аз не мога да ви дам този отговор. Трудно ми е да ви дам този отговор и то предварително. Сега, политическото измерение. Отново, моето виждане е, че Европейския съюз не иска да затваря пазара. Европейския съюз винаги е работил точно в обратната насока, но начина по който другите приемат нещата не е само как точно се извършва движението, но какво точно се прави, но и как го приемат другите хора. И това, според мен, вече е доста трудно да бъде предвидено, по какъв начин ще реагират хората. И тук имаме една въпросителна, ако мога така да кажа. Мисля, че ще бъде жалко, ако приключим с една ситуация, в която всички губят. Разбира се, тук очевидно има риск. Сега въпросът за происхода и правилата за происход. Това е една много сложна реалия, пред която трябва да се изправим и трябва да кажа, че в Световната търговска организация ние имаме повече въпроси, отколкото отговори. По какъв начин се определя откъде идва нещо? Мисля, че Европейския съюз сега сам си задава въпроса откъде, например, идва нещо, защото е доста трудно да се проследи веригата на доставки, веригата на създаване на добавена стойност. С това ние трябва да се преборим и да си зададем този въпрос, но в крайна сметка, независимо какво реши да направи Европейския съюз, трябва, то трябва да съответства на споразумението за обществените поръчки на, и на, а, на правилата на Световната търговска организация. Моята идея е, че Европа трябва да увеличи до максимум своята възможност да се окаже в ситуация, в която всички печелят, защото има много големи залози. Направени са ни оценки, които са доста впечатляващи. Пазара на обществени поръчки в Европейския съюз. Може би включват а, фирми, които представляват 25% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с над 5 милиона заети места, така че това е доста впечатляващо. И а, не последно, но ще завърша с него. От моя гледна точка е основополагащо Европейския съюз да продължи да поддържа водещата си роля в областта на обществените поръчки. Такава беше ситуацията през последните 4 десетилетия. Дискуста на международно ниво се е променила по много положителен начин и запазването на тази лидерска позиция е от основно значение. СОП ще даде ще доведе до много значителни резултати в бъдещето. Ние ще научим много, но само ако страните си съдействат интелигентно и не се и не отвличат вниманието си. Моето наблюдение, е, господин председател, е, че винаги когато идват а, други екипи, например с а, Акта за Америка, тогава, когато се отклонихме от основните преговори, това ни костваше една година време, така че това е нещо, което бих искал хората да имат предвид. Каквато и, какъвто и път да реши да следва Европейския съюз, искам да ви кажа, че има динамични развития в Женева, които аз твърдо вярвам ще бъдат положителни. Не мога да отговоря на въпроса пред вас, но се надявам, че тази моя лична перспектива, възоснова на опита ми, като председател на споразумението за обществени поръчки, би могла за 5 години и половина би могла да ви бъде от полза и искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря, каза господин председателят. to the London School of Economics International Trade Policy Unit. Where are you? Ah, there you are again. Следващият ни оратор е господин Стивън Вулкок. Благодаря, господин председател. Ще се вместя в рамките на 10 минути. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по международна търговия, благодаря ви за поканата. В рамките на 10 минути ще се опитам да обобщя проучването, на което се позова и господин Нигли. Ще се опитам да обобщя един много сложен, деликатен въпрос. В много случаи становищата по този въпрос са въпрос на преценка, може би защото няма достатъчно надежни данни за пазарите на обществени поръчки – има и различни становища за това дали следва да се предприеме по-строг подход по отношение на реципрочността. Трудно е да се прецени и какви ще са резултатите от приемането на регламента. Това зависи от това как той ще се прилага и как ще реагират трети страни. Не можем да предвидим това предварително. В Европейския съюз няма единно становище. Възложителите са склонни да се обявяват против нови действия, тъй като от тях ще проистекат осложнения и процедурни разноски. На ниво делови среди някои отрасли се обявяват за приемането на регламента, тъй като са обект на конкуренция от страна на други пазари. Асоциациите в бизнеса са с смесени чувства. Някои са категорично против, други се обявяват ентусиазирано за. В останалото ми време ще се спра върху четири въпроса. Първият е свързан с това как относителното отваряне на пазарите с обществени поръчки в Европа ще се отрази върху положението в Европа. Второ, какви са разходите и ползите. По първия въпрос, по този въпрос няма ясни становища. В някои проучвания се прави общо разглеждане на пазарите на обществени поръчки. Според тези проучвания, европейският пазар е по-малко отворен в сравнение с индийския или китайския, малко по-отворен от японския и от този на Съединените щати но причината за това е, че в тези проучвания се използват обобщени данни, т.е. разглеждат съобществените поръчки във всички отрасли. Ако направим разбивка и, разгледа, и разгледаме отделни отрасли, то тогава картината ще е малко по-диференцирана. Именно това е направила комисията в оценката си на въздействието. Ако разгледаме ключови отрасли от стратегическо значение в Европейския съюз и другаде, като например отбраната, железопътния транспорт, производството на електроенергия и най-вече строителството, то ще видим, и това са изводите на комисията, че пазарите в Европейския съюз са по-отворени в сравнение с други пазари. Но тук се намесват и други фактори. Достъпът до пазарите на обществени поръчки рядко се извършва трансгранично. Обикновено той се осигурява по линия на местни дъщерни дружества. А що се отнася до достъпа до пазарите на обществени поръчки на отделни държави членки, то ще видим, че доставчиците от извън Европейския съюз на тях се падат 14% от договорите. Тези договори се сключват най-вече с дъщерни предприятия на държави членки на ОИСРА. Друг въпрос е свързан с това, че Европейският съюз като цяло осигурява прозрачност по отношение на договорите за обществени поръчки. Инвестиционният климат в Европейския съюз е либерален. Тоест, сравнително лесно е да си осигуриш достъп до пазара на Европейския съюз по линия на дъщерно дружество. И мисля, че ако се осигури прозрачност, то това дава зелена светлина и за конкуренция на пазара. Големите развити пазарни економики са склонни да внасят по-малко в сравнение с по-малките, по-слабо развити економики, тъй като имат достатъчен капацитет за задоволяване на националното потребление. С други думи, Европейският съюз може да задоволява потребностите си на вътрешно ниво. Не е необходимо да внася отвън. И това е важно, когато искаме да си отговорим на въпроса защо много развиващи се страни не искат да поемат ангажименти в областта на обществените поръчки. Както казах, можем само да направим приблизителна оценка. Няма точни данни. В някои отрасли европейският пазар е по-отворен, но ако разгледаме нещата в по-общ контекст, можем да кажем, че той не е по-отворен от други пазари. Нека сега преминем към потенциалните разходи и ползи. Тук отново проистича проблем от липсата на конкретни резултати от проучвания. Много малко проучвания са правени за изчисляване на точния размер на разходите и ползите от различни режими в областта на обществените поръчки. Можем да направим такива разчети, като се основем на нетарифните бариери върху търговията, например. В своята оценка на въздействието, комисията твърди, че ще се увеличи размерът на износа и ще се разкрият нови работни места в Европейския съюз. Това ще са ползите, най-вече в определени отрасли. Това са унези отрасли, в които водещите трети страни имат интерес да се разрастват и в Европейския съюз. Те имат интерес да се разрастват и ако възникне риск от затваряне на пазара, ще реагират съответно. Твърди се също така, че ще се укрепи позицията на Европейския съюз при воденето на преговори. Приемането на регламента ще осигури по-голяма съгласуваност на политиките на Европейския съюз. Действащите към момента разпоредби, най-вече регламент 17 от 2004 година за общинските услуги, постановяват, че възложителите могат да приложат ответни мерки спрямо други държави. Ако се предприемат такива мерки, ще спадне доверието към вътрешния пазар на Европейския съюз. Що се отнася до разходите, възниква въпроса за по-малкото, по-малко ефективното използване на публичните разходи. Няма надежни данни по този въпрос. Възниква и въпросът за процедурните разноски, за който говори и господин Нигли, най-вече във връзка с правилата за происход. Възложителите ще трябва да понесат по-високи процедурни разходи, въпреки че повишението няма да е толкова голямо според оценката на комисията. Има вероятност и да се предприемат ответни мерки спрямо Европейския съюз може да бъде нанесена вреда и върху репутацията на Европейския съюз като един либерален субект в областта на търговията. Европейският съюз е настоявал за отварянето на пазарите на обществените поръчки тъй като според Съюза това ще осигури по-добро управление и по-ефективно използване на публичните средства. Както вече казах, наистина не разполагаме с достатъчно информация, за да направим точен разчет на разходите и ползите. Всичко зависи от това как ще се прилага регламентът. А по въпроса за протекционизма ще направя само една бележка. Не можем да направим точна преценка. Всичко зависи от гледната точка. Зависи от това дали се дава по-разширително или по-стеснително тълкуване на реципрочността. В политиката на Европейския съюз тълкуването е разширително, а според терминологията на СТО Това също е така. Дали ще сработи този инструмент? Отварянето на пазарите – за обществени поръчки не може да бъде постигнато само по линията на споразумение. Дори това да е споразумението за обществените поръчки на СТО. Не може да бъде постигнато и по линията на споразумения за преференциални търговски режими. Има много начини за затваряне на пазарите. Твърди се, че трябва да водим преговори за споразумения за преференциални търговски режими, както и да водим разговори за преразглеждането на споразумението на СТО за обществените поръчки. Но така няма да отчетем конкуренцията от страна на другите пазари. И от това проистича изводът, че малко по-избирателният подход към реципрочността може да окаже положителен ефект. Нека сега преминем към втория кръг от разисквания. Опитът на Европейския съюз, участие в пазарите на обществени поръчки – тук отново ще се изкажат двама оратори. Първият е от Германия, господин Хайко Хайнрихс. Възможности и предизвикателства по отношение на участието на трети страни в процедури за възлагане на обществени поръчки, приложимост на предложения инструмент. Господин Хайнрихс, имате думата.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 благодаря ви много за това, че ме поканихте на това изслушване. Първо ми позволете да кажа няколко думи за себе си. Аз се казвам Хайко Хайнрис и аз съм ръководител на Централното управление за обществени поръчки, което е всъщност един общински е, отдел за обществени поръчки на окръг е, Нойс в е, Германия. Аз отговарям за възлагането на обществените поръчки в нашата община. В тази си функция, аз ще споделя с вас моята оценка на планирания регламент от гледна точка на моя практически опит. Първо приветствам инициативата на комисията да създаде справедливи правила, възоснова на които като да се даде достъп на субекти от трети страни да участват на европейските пазари и по този начин да отвори пазарите на обществени поръчки за европейски компании в трети страни. Аз обаче не съм сигурен, че планирания регламент ще доведе до очакваните резултати регламента за нас на общинско равнище ще може да се приложи единствено за големи инвестиционни проекти, за строителство на пътища, например, пожар, противопожарни съоръжения и така нататък. виждам някои изисквания от този е, регламент, че няма да бъде лесно да се приложат е, на практика и съм за това критично настроен като практик наред с а, настоящите а, изисквания, които проистичат от досегашните директиви, а, за нас ще възникнат а, нови изисквания за проверка и те ще ни изправят пред нови бюрократични а, бариери. Няма да изборявам всички задължения, които ще проистъкат от това за нас. Ще се огранича с три примери. Първо, ние трябва да задължим кандидатите а, с декларация да дадат информация за происхода на стоките и да проверим достоверността на тази декларация. Второ, а, ако предложим на комисията да бъдат изключени определени оферти от търка, ще рискуваме да забавим процедурата от 2 до 4 месеца. Трето, преди да възложи на обществената поръчка, ние трябва да извършим проверка на това дали комисията вече е наложила ограничителни мерки срещу трета страна или някои е, е, компании, кандидати от е, тази е, страна. Затова съм настроен доста критично по отношение на формалностите, които ще се добавят към вече съществуващите формалности. трябва да имате предвид, че нито един обикновен служител от администрацията няма да бъде в състояние цялостно и самостоятелно да провежда търговете. Защото и до сега съществуващите изисквания са наложили скъпоплатени адвокатски кантори и високо квалифицирани специалисти да се занимават единствено с възлагането на обществени поръчки, за да могат да подкрепят подкрепят администрацията. Уважаеми дами и господа, ако комисията има за цел да намали бюрокрацията при възлагането на обществени поръчки и да я опрости, то регламента, който се предлага, ще ни отведе точно в обратната посока, а именно към увеличаване на бюрокрацията и правна несигурност. Целта на администрацията, която възлага обществени поръчки, е да набави необходими стоки и услуги при економически изгодни условия. Същевременно обаче трябва да се спазят и други условия, които не са пряко свързани с тази първична цел, а са от интерес на околната среда, но и на обществото. проекто регламента предвижда и допълнителни процедури, които ще отежнят още повече нашата работа. За това аз се питам а, дали изобщо ние ще бъдем заинтересовани да ползваме това, което ни се предлага в а, член 6, а именно по собствена преценка да поискаме от комисията да изключат обществените поръчки определени кандидати или а, доставки. А, за защото в такъв случай ние ще бъдем задължени да проверим дали комисията вече е наложила рестриктивни мерки. Ако това се окаже така, вече нищо не може да се случи по нашата собствена преценка. Точно обратното, ние ще трябва да спазим абсолютно всички стъпки на процедурата, които проистичат от този а, регламент. Ако комисията започне да проверява изключването на дадена оферта, ще се удължи процедурата за възлагане на обществената поръчка. А, с 2 до 4 месеца. Смятам това, че е изключително неподходящо. Стандартната процедура за възлагане на обществени поръчки продължава около 7 седмици от обявяването на обществената поръчка до сключването на договор. Ако към това се добави времето за проверка и набавяне на информацията, процедурата ще се удължи на три месеца. Ако комисията приеме нашето искане за изключване на дадена оферта от е, е, търга и започне от своя страна проверки, процедурата би могла да се удължи а, е, до 5 месеца или дори до половин година ако докато комисията не е взела решение дали дадена оферта трябва да бъде изключена, ние не можем да възложим обществената поръчка. И тъй като наша цел е процедурите да е, се извършват колкото може по-бързо, ние няма да имаме никакъв интерес от това да поискаме от комисията да изключи дадена оферта от е, търга. Освен това, съществуват а, още други опасения във връзка с проекто регламента. Да вземем за пример случай, в който не искаме от комисията да изключи дадена оферта от търга или сме задължени да го направим въз основа на редица критерии, трябва да спазим още голям брой формалности. Трябва да поискаме от кандидата да даде декларация за происход на стоката, а, а ние трябва да проверим тази декларация съгласно митническите разпоредби. За мен, като практик, тук възникват редица проблеми. Много често кандидатите не могат да дадат информация за происхода на стоката, услугата, защото, и това много често се случва, защото а, а, няма такава възможност и защото не знаят и не могат да докажат къде е произведена стоката или къде са обработени стоките поради глобалния характер на производството и това води до подаване на погрешни данни. Ежедневно ми се случва да се сблъсквам с този проблем при така подадени декларации. Освен това, ние нямаме възможност да извършим сериозна проверка на данните за происхода на стоката, тъй като нямаме е, необходимия за това капацитет. И ще ви дам един пример. Ние в нашия окръг е, в момента е, закупуваме е, телефонно съоръжение, телефонна централа. Една такава централа се състои от множество компоненти. Строго погледнато, ние трябва да е, проучим от кои трети страни произхождат компонентите на тази централа и да проверим дали евентуално няма да трябва да поискаме изключване на офертата от търга. Аз се питам, кой може да свърши тази работа? Ние във всеки случай не сме в състояние. За нас като а, възложител а, съществуват множество правни несигурности. Ние трябва така, например, да проверим а, дали някой кандидат а, има право на правна а, закрила. Тоест, трябва да ще се увеличи значително броя на случаите, в които ще трябва да извършваме продължителни временки, скъпоструващи проверки. съществува още и следния проблем. Ако а, искаме да допуснем участието на прекалено ниски оферти, а, в такъв случай трябва да информираме кандидатите, подали тези оферти. И аз ще ви кажа какво ще стане. Ние като възложител а, ще трябва да започнем проверка с външна инстанция и да поемем всички рискове, включително и риска да бъде спрян от тази външна инстанция нашия търг. Позволете ми сега да обобщя. Предлагания регламент е документ, който преследва някакви политически цели и той ще затрудни а, нас, практиците, а, неимоверно много, защото той предвижда големи бюрократични изисквания и много ще удължи времето за провеждане на търговете. Уважаеми депутати, преследвайки вашите безспорно добри и добронамерени цели, помислете за онези, които ще трябва да изпълняват регламента защото на нас ще ни се наложи да извършваме и митнически проверки, нещо, което ние няма да можем да направим. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Сега последния ни говорител. Господин Алан Бержер от френската компания Алстон. Той отговаря за европейската секция и всъщност работи в Брюксел. Ако нямате нищо против, ще говоря на френски. Въпреки, че моята презентация е на английски, по този начин смятам да улесня всички вас. Благодаря много, че ни поканихте да участваме в този панел. Това е нещо, което е много важно за нас. Най-накрая трябва да видим, че парламента приема този инструмент за реципрочност и ще ви обясня защо. Първата причина за това е, ако мога да започна да ви показвам своята презентация като слайдове, е, че, както каза господин Уолкок, работим в пазари, във всички различни сектори, в които нашата компания се развива, в които има обществени поръчки. Ние искаме да бъдем доставчик от до във всички тези области. Това означава, че трябва да спазваме много сложни директиви и регламенти и съм съгласен с господин Хайрих, че нещата са наистина много сложни, но пък и света, в който живеем е сложен. Добрата новина е, че днес получаваме големи поръчки от появяващите се економики, новопоявяващите се економики, развиващите се економики. Може да видите, че сега вече получаваме 65%, 60% извинявайте, от а, своите поръчки от появяващи се економики. Пред няколко години нещата бяха обратно, работехме с развития пазар. Сега по какъв начин можем да се осигурим по-добър достъп до тези развиващи се економики, с които, за съжаление, нямаме многостранни или двустранни споразумения. Трудно е за нас да имаме достъп до тези пазари. Всичко обаче, което правим в нашата работа, води до растеж и заетост в Европа. Защото 60% от нашите заети лица тук зависят от нашия износ в други страни. От Полша, от Германия, от Италия, от Испания, от Франция. Изнасяме към другата част на света, също и от Швейцария. Ето защо 80% от нашата дейност води до износ. Поради тази причина, всеки път, когато имаме достъп до пазарите на обществени поръчки, това води до повече заетост и работа в Европа. Във времена на криза трябва да сме особено наясно с този факт. До какво води това? До увеличаване на силата на новите конкуренти от, на новите конкуренти от развиващите се економики. Чудесно, това е добре за тях. Ние не знаем имената на тези наши конкуренти от Китай от други страни, но трябва да ги научим, защото те се превръщат в един уважаван противник. Те вече няма нужда да бъдат защитавани на пазара за обществени поръчки. И като видите по какъв начин в Китай се увеличават дейността на тези наши конкуренти, може да видите, че те имат 100% разрастване за година, което е чудесно. Обема на тяхната дейност е много близък до нашият. За Siemens те са подобни на нас. Имат технологията, имат ноу-хауто и ние ги окоръжаваме. Няма проблем за нас. Когато, работ... когато всички работим на едно равно поле, но понякога се появяват проблеми и ще ви кажа кое не е правилно. Например, когато говорим за Япония, която е подписала СОП през 1994 година, например, ние имаме само 0,2% от техния пазар. Преди 10 години имахме такава такъв процент, 2,2%. Преди 10 години сега цифрата е същата и това няма да се промени, ако не се справим с достъпа до пазара в Япония. В същевременно виждаме, че нашите конкуренти от Япония присъстват на европейския пазар. Те спечелиха някои големи поръчки в Обединеното кралство, в Германия, там бе се справиха по-добре от нас. Разбира се, няма проблем те да, те да победят в такъв а, конкурс за обществена поръчка. Това, което не е нормално е, че ние не можем по същия начин да успеем да спечелим обществени поръчки в а, Япония. Ние от 100 години работим там, но въпреки това в областта на обществените поръчки не се радваме въобще на успех. Сега, що се отнася до Китай и Канада, благодаря на госпожа Сарнеш, че е тук, защото тя написа един много интересен доклад за Китай. Там имаме друг проблем, защото в някои области, в някои дейности, в които дори и да имаме присъствие, ако всичко, да се, всичко се направи на местно ниво, ние имаме все по- и по-малко достъп до китайския пазар, така че нещата трябва да се променят, защото ние губим два пъти. Имаме по-малко или въобще нямаме достъп до китайския пазар. И губим втори път, когато нямаме достъп до японския пазар. Не е устойчиво те да имат достъп до нашия пазар, а ние да нямаме достъп до техния. И а сега, ако се замислим, ситуацията не се подобрява. Чух, че господин Нигли казва, че СОП ще промени нещата от утре. Да, всичко все се променя от утре, но днес така както виждам нещата в, в, в САЩ с администрацията на Обама, те приеха един а, законодателен текст, в който се казва, че ако утре искате да се конкурирате с техните фирми, трябва да имате 50, 60 или дори 100% а, стоки, произведени в САЩ. Т.е. ако искате да им предлагате високоскоростни влакове, те трябва да са произведени в САЩ, а това в момента не се прави там. Дали това е приятелски знак по отношение на пазара за обществени поръчки? Там не мисля така. И бразилския план, индийския план, китайския план, те дават голямо предимство на тези компании, които работят с местни суровини или с местни технологични разработки, т.е. дават предимство на местните. Сега въпросът е какво можем ние да направим, защото не можем нищо да не направим. Ако просто продължим да се занимаваме с бизнеса си както обикновенно, това не е възможно, защото, както казаха от комисията, в нашия сектор това просто не може да се случи. По какъв начин биха могли да се развиват в положителна настолка нещата за нас и то в разумен времеви срок? Мисля, че комисията предложи нещо, което представлява дългосрочно цикъл. Това са членове 8, 9 и 10, които са свързани с търговските споразумения и затова приветствам представителите на Главна дирекция търговия тук. Те правят това, което трябва да направят. Да убедят нашите партньори да отворят пазарите си. Ако отидете в Япония и кажете, че искате да отворят пазара си за обществени поръчки, но пък не им предлагате нищо, защото нашите обществени поръчки вече са отворени. Човек не може интелигентно да проведе този вид преговори, така че цикъл е дълъг. Но това ще ни даде ливарич, ще ни даде една тояга, ако се върнем към метафората за тоягата и моркова, защото европейския пазар е много апетитен за нашите големи партньори, но тъй като вече ние сме отворени, това не е достатъчно – и да дадем, да ги накараме да действат като нас, като им дадем пример, също не е само достатъчно. Това е съвързано и с бизнес цикъла, с бизнес цикъла на обществените поръчки в член 6 и това ще има предимство да подаде един силен сигнал, едно силно послание – преди да се направят поръчките, преди да се изпълнят договорите. Този член 6 от тази гледна точка е доста полезен, защото ако следваме член 8, ако някой в Китай или в Япония ни каже, вие не трябваше да спечелите тази процедура, тогава щеше да е твърде късно. Сега обаче имаме и двата инструмента, член 6 и член 8. Отварянето, по-голямото отваряне на пазарите за обществени поръчки ще доведе до повече заетост и повече работни места в нашите фабрики в Европа. Само защото имаме оръжие не означава, че ще го използваме през цялото време. Само защото имаме тоягата сред своя набор от инструменти не означава, че ще го използваме непрекъснато. Моя колега господин Хенрих изрази много основателни притеснения от гледна точка на органа, който възлага договора, но понякога наистина трябва да се използва тази тояга, тази пръчка. Наистина прага не е много висок. Може би трябва да имаме различна процедура, с която да улесним органа, който подписва договора. Достъпа до пазари е важен за бизнеса и не само защото това води до сигурността, че ще можете да извършвате бизнес, на, бизнес дейност на съответния пазар, но и защото когато сте видим и се виждате а, и присъствате на определен пазар, да се замислим за Бразилия, за Китай, за Индия. И изведнъж, ако се затвори този пазар на обществени поръчки, не защото ние сме по-лоши от всички останали, но защото политиците решат да дадат предимство на местните економически оператори, това би било тъжно, ето защо тази правна сигурност е необходима на нашите бизнеси. И сега нека е, започнем дискусията, казва председателя. Виждате, че има резерви към вашата инициатива, критика. Давам думата на господин Руперт Шлигамиш. Благодаря, господин професор Морейра. Искам да благодаря и на нашите говорители. Ако ми позволите, веднага ще мина към някои ком, към коментарите, които чухме, а не не искам да правя и аз реч, защото ми се струва, че е разумно да направя коментар по някои от нещата, които чухме, така че може би е добре да започна от коментара на господин Нигли, че ние трябва да останем ролеви модел за отваряне на пазара за обществени поръчки. Не мога да се съглася повече с него, наистина. Инструмента, който ни позволява да бъдем протекционистично настроени към пазара си и да го затворим, не ни помага. Това, което трябва да направим, е да окоръжим останалата част от света да спазва нашите стандарти. С този инструмент ние даваме неквалифициран достъп до обществени поръчки на стоеност под 5 милиона евро. След това вече има условия, защото трябва да стане ясно на всички, че не могат автоматично да са тук. По този начин ние ще можем да им покажем от време на време жълт картон или дори червен картон, ако видим, че не виждаме подобен достъп до техните пазари. Мисля, че по този начин ще можем да останем в авангарда на либерализа... либерализацията. Мисля, че някои от вас са видяли, че през, след... през последните няколко години това се случва все повече и повече в Америка, в Китай, така че не можем да останем просто там, където сме сега. В господин Лукок, в презентацията на господин Лукок, извинявайте, наистина има данни и аз съм съгласен, че нивото на това, което е възможно в момента в, в, САЩ, а, в Европейския съюз, не може да бъде оценено. Ако вие сте компания учредена в Европа, имате присъствие тук, трябва да кажа, че тези цифри трябва да се приемат с известни резерви, но правната ситуация е такава, че ние нямаме никакви права да участвам в обществени поръчки в някои новопоявящи се економики, дори в САЩ. Например, що се отнася до пазара за закупуване на автомобили, за определен вид административни цели. Сега този пазар беше отворен в Китай до миналата година, сега обаче те затвориха пазара и казаха, не може, вече всички трябва да карат китайски коли. Същото е валидно за Ита, за Индия. Там се казва, че 30-40% от а, обществена поръчка, в която става въпрос за различни телеком услуги или оборудване, трябва да идва от Индия. Не трябва обаче да взимаме данните от настоящата ситуация, защото преди тези държави може би нямаха капацитета да задоволят собствените си нужди. Сега трябва да можем да се възползваме от това, но не трябва те да затварят пазарите си. Бяха обсъдени също така много ползите и разходите. Разбира се, ние не искаме да се стига до ситуация, в която ефективното осъществяване на търговете се затруднява. Тук си говорим за, една, за едно истинско изключение от това кредо. Ще се върна до цената за малките и средни предприятия. Имахме добра презентация, но мисля, че тук цената на неучастието се засилва. Първо ние имахме отворен пазар, другите си седят в своите стъклени къщички, не знам. В кои случаи е имало лоби тук? Ние никога не сме били обвинявани в основни мерки за, профи... за протекционизъм. Ние просто опитваме да разясним нещата и да видим какви противомерки можем да използваме, ако тяхното поведение, което е под въпрос, продължи, какви мерки ние можем да използваме. Ние ще се възползваме от тази възможност много внимателно. Не искаме да удреме по ръцете, защото разбираме, че това ще бъде зле оценено. Ако обаче има дейност на общността, ако има проучване, разследване, ще се опитаме по всякакъв начин да изградим мостове към другите държави, преди наистина въобще да имаме предвид мярка от такъв вид, защото знаем, че трябва да се плати политическа цена за това. Имайте предвид обаче, че когато САЩ затвориха пазара си след кризата, когато Китай затвориха пазара си, те не се притесняваха от мерките за наказание, защото те знаеха, че ние нямаме материал, извинете, нямаме инструмента, също така няма и правно основание да затворим своите пазари. Дали това ще проработи? Този въпрос зададе господин Лукок. Имаме някакви доказателства, че все пак това ще доведе до положителен ефект – в момента провеждаме преговори с Канада, с Индия и виждаме, че те имат поне малко повече желание да разгледат възможните последици, ако не ни включат в своя пазар на обществени поръчки. Да имаме предложение за това все пак помага, защото поне показва, че ние също сериозно сме се замислили по този въпрос. Разбира се, не сме убедили всички, затова сме тук днес пред вас, но мисля, че този инструмент ще проработи, ако се използва мъдро. И ако се използва като отговор при влушаване на ситуацията в а, някои части на света. И сега, ако имам още няколко минути, бих искал да се върна на въпроса какво означава това за предприятията, които занимават с обществени поръчки. Сега не знам, ако сте купили тази телефонна централа, за която чухме, и тя е над 5 милиона, може би е доста скъпичка, но ако е над, тази, над този прак от 5 милиона, нещата биха били доста трудни. Въпросът е колко често местните местните предприятия бих искали да се възползват от това и истината е, че не, няма да искат много често. Не бихте искали да се възползвате от това, освен ако нямате много добро основание. Може би във вашия регион имате компания, която е дискриминирана. Това обаче няма да е често срещан случай. Струва ми се, че като цяло предприятието ще разбере, че предприятието ще разбере, не трябва да, раз, да се занимават с а, митнически разследвания, просто ще поискат една декларация, която не би трябвало трудно да се предостави, а тогава, когато стоеността на поръчка над 5 милиона, едва ли ще е трудно да дадат съответните декларации за съответствие за всички резервни части, за всеки компонент. И вие, ако се занимавате с често участие в търгове, и то на стоеност над 5 милиона, вие би трябвало да имате добър контрол върху, търг, върху веригата на доставки, също така би трябвало добре да съхранявате документацията си. Така че това би било доста лесно. Използваме този прак в СОП – Просто сме синхронизирали правилата в общи, общите правила за обществени поръчки. Съгласен съм, ще ни отнеме повече време. В някои случаи дори 4 месеца. Това, което аз бих казала е, че може би това е цената, която трябва да платим в крайна сметка. Но ще имаме под 10 случая такива в Европа и това не е много висока цена, така че вероятно можем да я понесем. Големия въпрос и това го поставям последно и разбира се, когато гледаме ползите и разходите, е създаването на работни места в Европа. Опитваме се да го кажем и това се появи и при някои от презентациите, че никой не задава въпроси по отношение на оценката на въздействие и положителното въздействие, което ще имаме, ще се увеличи заетостта, ще се увеличи износа. Те имат нужда от по-усъвършенствана инфраструктура, оборудване, неща, които ние можем да предоставим и то добри неща, които можем да предоставим, така че се създават добри възможности да се възползваме от своята конкурентна способност, така както позволяваме на други да се възползват от нея в Европа. И така това беше моя коментар. Нямам какво много да кажа по отношение на презентацията на Алстом. Ние правим това не за конкретен сектор, не за конкретна компания. Виждаме, че има реален пазар и имаме конкурентно предимство. Няма значение дали става въпрос за енергийно оборудване, за телекоми. Класическия пример с а, закупуване на самолети и така нататък. Просто нещата се развиват и ние трябва да реагираме. Мисля, че тук ще поставя точка на своето изложение. Ако позволите на моя колега от глава дирекция пазари да се включи, Времето е свършва, но заповядайте. Uh, Ще направя три бележки, господин председател. Съжалявам, че пресрочваме времето. Искам да отговоря на бележката, която бе направена от един от ораторите, именно, че европейските пазари не са по-отворени от другите. Аз категорично съм против. Зависи от гледната точка. Европейският пазар от гледната точка на оферентите е отворен на 100%. Няма никакъв проблем за оференти отвън. Проблемът е, може би, че европейските дружества са малко по-конкурентоспособни в сравнение с чуждестранните им партньори. И затова не възлагаме много обществени поръчки на дружества и субекти отвън. От друга страна, чуждите пазари в никакъв случай не са на 100% отворени за нас. Тоест, ние нямаме много голяма възможност да участваме в тях. Ако разгледаме потенциала за оферентите, то ще видим, че европейският пазар е на 100% отворен за чужди оференти. Това не въжи обаче за нас, когато искаме да участваме в търгове в чужбина. Второ, напълно сме убедени, че когато водим преговори за достъп до пазара, то ще трябва <clears throat> да приложим по-преференциално третиране към онези страни, които са готови да отворят пазара си. Унеси Страни, които са отворили пазара си, в момента не могат в много голяма степен да участват на нашия пазар или поне могат наравна с държави, които не са отворили пазара си за нас, което според мен не е справедливо. Господин Нигли говори за преговорите на ниво СТО, но трябва да вземем предвид, че е много добре да се възползваме от инструмента на ниво СТО, така ще можем да правим разлика между онези, които са на същото мнение за отварянето на пазара като нас и онези, които не са. Много бяха удачни коментарите за ежедневната работа на възложителите. Всички договори на стойност под 5 милиона ще бъдат свободно достъпни за оферентите, а това са 93% от общия брой на поръчките. Така че само 7% от поръчките ще бъдат обект на по-строги правила. Възложителят може освен това да възложи поръчката и на чуждестранни чуждестранни оференти и може, ако желае, и да отстрани техните оферти. Възможно е от това да проистекат, разбира се, бюрократични осложнения. Much, before, uh... Благодаря ви. Нека сега изслушаме колегите си от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Те работят по прегледа на действащия регламент за вътрешния пазар на обществени поръчки. Господин Енгел, имате думата, за да ни изложите работата, която извършвате. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата. Комисията по вътрешен пазар би искала да участва по-активно в работата Няма да се спирам подробно върху инструмента, тъй като изказалите се преди мен вече много подробно се изказаха за него. Работили сме и преди по този инструмент, така че няма нужда да повтарям неща, които вие тук така или иначе знаете. Но нека кажа следното – най-вече, що се отнася до работата на Комисията по вътрешен пазар в областта на реципрочността. Ако разгледаме статистическите данни за това доколко националните пазари са отворени спрямо трети страни, то ще видим, че 0,08% е брутната стойност на възлаганите от страна на Европейския съюз трансгранични обществени поръчки. Това не е много и говори за това, че ние сме отворили своите пазари, но това не въжи за трети страни. Сега възниква въпросът дали приемането на клауза за реципрочност ще промени тази ситуация. Аз лично смятам, че няма да я промени. Но според мен това не означава, че не бива да проявяваме воля за промени. Трябва да променим подхода, който сме прилагали в миналото. От една страна трябва да се спрем върху обществените поръчки, от друга страна трябва да се приеме директива за отделните отрасли. Според нашето предложение, след приемането на такава директива, следва да има възможност за нашите партньори от пазари в трети страни да реагират по-различно, ако ние нямаме достъп до техните пазари. Ако ние нямаме достъп до техните пазари, но те искат да участват на нашия пазар. Какво би произтекло от приемането на инструмента, какво би произтекло от неприемането му? В действащата директива вече има някои разпоредби за реципрочността. Но няма такива разпоредби в общата директива. Мисля, че можем да възприемем формулировките от директивата за мрежите. Можем да ги включим в директивата за обществените поръчки. Ще трябва да видим докъде ще ни отведе целият този процес, как ще се развият предстоящите преговори. Предстои да бъдат приложени още две директиви. По тях няма да се гласува преди май тази година – Крайният срок е май 2015 година. През май 2015 година ще влязат в действие разпоредбите за реципрочност. Така ще имаме възможност да отстраним офертите на редица оференти, ако не ги приемаме. Вашата комисия вече от месеци работи по този текст. Нашата комисия е изготвила становище. Ако бъде прият този регламент, той ще бъде пряко и общо приложим. Ще оставим на вашата комисия да вземе решението. Но ако вашата формулировка е по-добра, по-точно формулировката в регламента е по-добра в сравнение с тази в двете директиви, можем да ускорим процеса на приемането му. Става дума за регламента за реципрочността. Ако регламентът по една или друга причина не бъде прият, то тогава Що се отнася до пазарите на обществени поръчки, все още ще имаме възможности за действие въз основа на формулировките в двете директиви. ако процесът по регламента малко се удължи, то в случай, че бъдат въведени в националното законодателство двете директиви междувременно, то ще имаме действащи разпоредби. Това, което правим в момента, не оказва неблагоприятно въздействие върху преговорите. Ако регламентът бъде прият, той ще замени другия текст – ще трябва да изчакаме преговорите с съвета. Това не е идеалното решение. В Комисията по вътрешен пазар знаем, че единствената възможност за отваряне на пазарите на обществени поръчки е по ефективното водене на преговори. Няма да се опитваме да сплашваме, да оказваме прекомерен натиск, но би било добре да поставим въпроса на дневния си ред. И за това го и направихме. Благодаря, казва председателят. Сега ще дам думата на докладчика на Комисията по развитие, госпожа Сърджентини. Обществените поръчки се използват от отделни държави за насърчаване на местното развитие или за развитието на държавата като цяло. И поради това и в ГАТ не бе постигнато истинско споразумение за обществените поръчки. Поради това и развиващите страни не бяха страни по многостранно споразумение. Много добре разбирам, че би ви се искало да се приеме един регламент, насочен към Китай или Бразилия. Разбирам, че европейските дружества искат да получат достъп до пазарите за обществени поръчки на Бразилия, на Китай или на други подобни държави. Но съгласно определението в регламента, в обхвата му попадат страни, всички страни с изключение на развиващите се. А Китай по действащите критерии все още е развиваща се страна. И това означава, че спораз... регламента ще е насочен към Гватемала, брега на слоновата кост, дори Палестина. ИПА, which I'm the rapporteur както и друга държава, която в момента сключва временно споразумение за економическо партньорство. Не бива възможностите ни в областта на обществените поръчки да почиват на държави като Камерун, Фиджи, Виетнам или брега на слоновата кост – как точно ще изготвите регламент за реципрочност в областта на обществените поръчки, без да нанесете вреди върху развиващите се страни. Има много развиващи се страни, които трябва да вземем предвид. Каква е целта на предложението? Каква е целта му всъщност? Да се затворят всички пазари ли? Няма толкова много развиващи се страни, които участват в търгове за обществени поръчки на нашите пазари. Ако имаше обаче теоретично шанс тези страни да участват на нашите пазари, то аз бих приветствала тази възможност. Каква е целта ни? Да си намерим претекст за затваряне или да постигнем отваряне на пазара. Като член на Комисията по развитие, много добре разбирам, че предложението е насочено към страна като Китай, но то не е достатъчно добре насочено. То е по-скоро насочено към развиващи се страни, които биха искали да се възползват от обществените поръчки като инструмент за развитие. Господин Дойч от името на Комисията по заетост. <clears throat> Благодаря, господин председател. Позволете ми да представя е, становището на Комисията по е, заетостта. Три е, са нещата, които искам да кажа в днешния дебат. Първо, искам да подчертая, че Комисията по заетостта отдава голямо значение на социалната устойчивост на обществените поръчки – И този аспект трябва да бъде отразен във всяка една от стъпките на обществените поръчки. Второ, е, националните европейските закони и норми е, във връзка с заетостта е, трябва да бъдат част и от условията за възлагане на обществени поръчки за трети държави. Трето, искам да се присъедини към мнението, което изказа представителя на комисията, защото говорим за конкурентни стратегически цели, И нашата цел е да променим а, а, уредбата, касаща обществените поръчки, по начин такъв, че е, да подпомагат развитието. Мисля, че трябва да подобрим конкурентно способността. Това обаче ще стане не с е, изменение на настоящите разпоредби, но и с отмяна на унези разпоредби, които се отразяват отрицателно на нашата конкурентоспособност. С други думи, ние трябва да преосмислим националното и европейското законодателство а, и да видим кои са елементите от трудовото законодателство – които пречат на европейските е, предприятия да участват в обществени поръчки в трети държави, тъй като те трябва да спазват тези е, разпоредби. И понеже говорихме за реципрочност, мисля, че е, Регламента е важен инструмент за постигане на целите. Започваме дебата. Започваме с Даниел Каспари от е ЕНП. Имате думата, господин Каспари. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, първо искам да благодаря на ораторите, които ни представиха своите изложения. Благодаря на колегите от комисията за техните становища. Имам три неща да кажа. Първо, Комисията каза, че в оценката на въздействието предвижда създаване на нови 60 000 работни е, места – мисля, че говоря от името на всички колеги, когато казвам, че тези 60 е, хиляди е, работни места е, не са основателно споменати. Искам комисията да ни обясни откъде взима тя тази бройка 60 хиляди работни места и защо тази бройка работни места е еднаква при различните опции. Второ, много внимателно слушах това, което каза господин Вулок. Когато той каза, че трябва да а, усъвършенстваме и вътрешния пазар на обществените поръчки, че трябва да засилим а, обмена а, между нас, а, не на последно място и с целта. А, представители на трети е, страни е, да участват по-добре е, в обществените поръчки. Аз съм от Карсруе, това е град на френската граница. Ние сме на граница с Елзас, където много хора говорят немски и аз проверих в моя избирателен окръг. В моя избирателен окръг не е известна нито една обществена поръчка, която да е била спечелена от фирма от съседен Елзас, където много хора освен това говорят немски. Попитах също така дали през последните години са участвали френски кандидати. Така че аз ще бъда много благодарна, ако помислим по тази тема заедно с е, комисията ИМКО. Имам още една молба към колегите от комисията ИМКО. Беше е, бяха засегнати членове 48-49 е, от от директивата за комуналните услуги искам да се обмисля още веднъж този въпрос и да се изясни. Имам три въпроса към първите оратори. Първо, е, оставам с впечатлението, е, че имаме различни възгледи по въпроса за това доколко са отворени нашите е, европейски пазари, защото статистическите данни, от които изхождаме, са много различни. Някои казват, че 60%, други казват над 80% от пазара на обществени поръчки е отворен. Мен ме интересува има ли а, е, данни за това как се разделя този пазар на обществените поръчки? Интересуваме дали на практика са отворени тези пазари. А, няма никакъв смисъл да казваме нашия пазар на обществени поръчки е на 80% отворен, само че нито един външен кандидат не е получил обществена поръчка, докато китайския пазар е затворен, но ние знаем, че много европейски кандидати са печелили обществени поръчки в Китай. Така че мене ме интересува не как стоят нещата на теория, как стоят на практика и ще бъда много благодарен на ораторите, ако ми дадат информация. Второ, а, Господин Улок говори за директивата за комуналните услуги. До, до, моя въпрос е следния. Защо тези два члена 48 и 49 до ден днешен не са използвани? Пред, предложението на комисията много прилича на тези членове 58 и 59. Имаме сега една директива, която е в сила от 10 години. Тя не е приложена нито веднъж и аз се питам, тези разпоредби неприложими ли са или, или има някакви други причини, поради които тези членове не са приложени? Третия ми въпрос е следния. Комисията е, е, е направил оценка, че този член 6 от новия регламент ще се прилага между 35 и 50 пъти е, годишно. Откъде идва тази оценка? Тези числа някакви интуитивни ли са? Имам чувство, че те са интуитивни, за тях не стои нищо друго. Ето това са моите първи три въпроса. И следващото Третия референт говори за допълнителната бюрократична тежест, която ще възникне. Има ли някаква оценка колко голяма ще бъде тази бюрократична тежест, изразена в пари? Има ли някакви проучвания за това какви ще бъдат допълнителните административни разходи, които ще възникнат за страните членки и а, общините? И пето, има някои страни членки, които имат национално законодателство, което изключва чуждестранни кандидати от участие в техните обществени поръчки. Искам, бих искал да разбера от първите двама докладчици как стои този въпрос и доколко това е съвместимо с нашето законодателство за вътрешния пазар. Ето тези пет въпроса имам. Първо, различното виждане за това дали пазарите са отворени или не. Второ, защо членове 58-59 не са използвани. Трето, защо член 6 ще се прилага около 35 пъти годишно. Четвърто, въпроса за административните разходи и Пето, дали тези съществуващи национални законодателства са съвместими с нашето общностно законодателство. Благодаря ви. Well, uh, I hope that the speakers and the commissioner... Надявам се ораторите и комисията да са си записали въпросите. Сега ще трябва да огранича времето на докладчиците в е, сянка, защото рискуваме да е, пресрочим времето. Госпожа Суста от Социалистите и демократи. Господин Суста, извинявайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички оратори. Беше много информативно и много съобхватно това, което те казаха, въпреки че аз не мога да се съглася с една част от нещата, които е, чух. Аз съм убеден, че един такъв регламент, този регламент, за който говорим, е много важен. Мисля, че в центъра на нашето внимание трябва да стои европейската економика и нейната конкурентно способност. Проблемите, свързани с е, инструментите, разходи за съответствие, административни разходи и така нататък, които се споменаха, ще се появят на един по-късен етап. Разбира се, ние тях трябва да вземем предвид, но в центъра на нашата дискусия трябва да стоят фирмите и гражданите, а не разходите за публичната администрация администрация. Имам един въпрос. Има ли истинска, реална альтернатива на това, което възнамеряваме да направим сега. Най-вече в отговор на протек протекционистичните тенденции, идващи от други държави, защото Европа не е целият е, свят и на нас не е по силите ни е, да от отхвърляме, е, да противодействаме на тенденциите. Ние самите не сме протекционистично настроени, но се сблъскваме с протекционизъм от страна на трети държави, който ни е, ощетява. И моя въпрос е дали има альтернативи Интересуваме също така какви практики са разработени в страните членки, които евентуално е, биха могли да ни послужат за пример. И най-накрая бих искал да разбера от професор Волок какво мисли професор Волок за автоматичното изключване и още един въпрос във връзка с отражението върху работните места. Аз чух 60 хиляди. 60 хиляди работни места в днешна Европа не са малко. може би по този начин може да се задвижи една спирала нагоре, която да доведе до оздравяване на економиката. Иначе до голяма степен съм съгласна с това, което каза колегата Каспари и представителя на ИМКО Метин Казак от АЛДЕ. Uh, Искам да благодаря на всички говорещи за техните интересни включвания в дебата, най-вече представителя на френската компания Alstom и представителя на Германия, който ни показва доста интересни примери. Искам да направя няколко забележки по този въпрос, като докладчик в сянка. Наистина, обществените поръчки са доста сложно досие, въпреки натиска на Комисията за либерализация. Ние признаваме факта, че достъпът до, този, до тези пазари остава до голяма степен затворен за, е, за, за компанията от Европейския съюз и то в области като строителството, високите технологии и така нататък. Поради тази причина бих искал да приветствам предложението на комисията за законодателен инструмент. Вярвам, че той ще ни даде възможност за леверидж и да използваме натиск върху тези страни, които са близо по отношение на своя пазар за обществени поръчки. В времена на криза трябва да преследваме растеж, да осигурим достъп до този пазар. Така че наистина съм много за идеята да имаме инструмент за реципрочност, което всъщност ще ни даде възможност да влезем по силата на член 11 в тези пазари. За сметка на това поставям под съмнение член 6, който ми се струва, че, прекалено, че е прекалено агресивен. Имам въпрос към комисията. Става въпрос за липсата на значителна реципрочност, който е определящия критерий за налагане на рестриктивни мерки срещу трети страни. По какъв начин би могло да се оцени степента на прозрачност на законодателството на, в областта на обществените поръчки на други страни и по какъв начин комисията ще оцени дискриминацията срещу европейски услуги, продукти и фирми и разбирам а, потенциалния риск от а, наказания. Но вярвам, че една балансирана директива, която може да осигури конкурентоспособността на европейските партньори ще бъде наистина полезна и затова ще работя с колегите и с останалите докладчици, за да съм сигурен, че това, влезе, това ще влезе в общия текст на крайния регламент. Благодаря. Яни Кладо от Зелените. Благодаря, господин председател. Извинявам се. Не можах да присъствам на самото изслушване. Имахме всъщност един дебат с господин Декухт. От това, което чух, и от презентацията на фирмата Alstom, пазара по отношение на железниците като цяло е доста затворен и се чудя кога Алстом са извлекли полза от обществените поръчки във Франция или на други места. Разбирам, че въпросът с обществените поръчки и правния преглед, и степента на реципрочност. Всички тези неща са необходими, но защо не, се, не си зададем въпроса до каква степен на пазара на обществени поръчки е част от индустриалната политика? Ние знаем, че от историческа гледна точка пазара на обществени поръчки всъщност е средство за развиване на определени сектори. Не става въпрос само до това да даваме договори на праци или на своя племенник. Има тук амбиция за тези действия. целта на това е да се опитаме да се преборим с китайската конкуренция, тази инициатива за направено в Европа. И ако говорим за местно съдържание, ние също трябва да имаме като приоритет малките и средни предприятия или средно големите предприятия, микропредприятията също. Ако не можем да проведем този дебат за местното съдържание и възможните ползи от това, Германия го прави, Франция го прави, всяка европейска страна го прави. Не казваме обаче ясно, че това е част от нашата индустриална политика и това е срамота. Без обществени поръчки фирма Алстом нямаше да е това, което е днес и това е самата истина, самите факти. Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с всички колеги. Благодаря и на гостуващите ни експерти. Благодаря им за уводните думи и за храната, която ни дадоха за размисъл. Мисля, че темата е много сложна. Добавка към вече казаното ще се спра върху три момента, които според мен не обсъдихме до тук. Първо, трябва да отчетем демократичния елемент. Говорим за многостранни и двустранни отношения в областта на обществените поръчки. И това означава, че заинтересованите страни, както дружествата, така и потребителите трябва да получат възможност за достъп до определени стоки и услуги по линия на обществените поръчки. Трябва да подходим сериозно към въпроса за разпределянето на обществените поръчки. И това ме отвежда до директивата за концесиите и обществените поръчки. И това е пресечната точка между работата на нашата комисия и комисията по вътрешен пазар. И тъй като трябва да отчетем демократичния аспект, мисля, че трябва да подходим и по-внимателно към предложението, което обсъждаме сега. Защо? Защото то в известен смисъл поставя на риск възможността на гражданите на местно ниво да определят кой да им достави услугите, от които се нуждаят. Господин Хайнрихс направи някои коментари, към които трябва да подходим сериозно – в настоящата ситуация как може една община, един регион, една страна в Европейския съюз да участва в световната конкуренция? Как трябва да организираме конкурентните отношения? Как следва да оказваме контрол и въздействие върху обществените поръчки. Говорихме за железопътния транспорт, за въздухоплаването, можем да се спреми върху водния транспорт, върху енергетиката и така въпросът ще добие измерения, които според мен не са отчетени в настоящото предложение. Вторият ми въпрос е свързан с многостранните отношения. Нека се спрем върху Китай, който има 1,3 милиарда жители. Ако тези граждани също искат да участват а, в а, процедурите по възлагане на обществени поръчки в а, техните общини, ако искат да им въздействат, то те би трябвало да имат същите права, както и нашите граждани. при възлагането на концесии и на обществени поръчки трябва да имаме предвид, че това са две процедури, които имат допирни точки. Това също не е отчетено в предложението на комисията. Нека се спреми върху това, което казаха колегите от Комисията по развитие. Ако се приеме директива за обществените поръчки, то трябва да вземем предвид универсалния характер. Т.е. трябва да включим в обхвата на текста и развиващите се страни. Well, I don't, uh, И така. Давам думата на дамата. Искам да говоря това, което беше казано като въпрос от Яни. Ние наистина трябва да гледаме нашия пазар на обществени поръчки като инструмент за индустрията. Но тук не говорим по този въпрос ако нямаме реципрочност, нашия пазар е отворен. Ние даваме възможност на чужди компании да участват, но европейските компании не могат да стигнат до техните пазари. И тук нещата са доста различни. Става въпрос за различна степен. Ето сега нашият пазар в Европа е отворен заради всичките политики, които приемаме през всичките тези години, не е задължително те да са най-добрите политики. В момента виждаме, че от гледна точка на економическото развитие не се намираме в блестяща ситуация. Но ако гледаме на нещата на световно ниво от гледна точка на конкуренцията, или ние се защитаваме и управляваме своите пазари на обществени поръчки както трябва, или трябва да имаме справедлива конкуренция в цял свят. В момента нямаме равно поле за изява. Хубаво е да изискваме тук да има стандарти, но позволяваме на нашите пазари да влизат продукти, които не отговарят на тези пазари защитаваме чуждите инвестиции, но когато ние инвестираме в чужбина, нашите инвестиции не се гарантират. Искаме да създадеме проби в тези големи национални монополи, но същевременно не спираме японските и китайските монополи, така че тази идея за реципрочност няма да а, реши всичко. Абсурдно е да се задава въпроса дали реципрочността е нещо добро. Разбира се, че е добро. Въпросът е дали може да се представлява част от политиката за европейската индустрия. Госпожа Вайлер, аз работя по тази тема в Комисията по вътрешен пазар. Не съм все още съвсем убедена дали има смисъл от този инструмент или не. И това е и целта на прояви като днешната да намерим отговор на този въпрос. Темата засяга както търговията, така и вътрешния пазар. но Не бива, като я, когато я обсъждаме, да включваме аспекти, които нямат нищо общо с нея. Аз съм за това, когато общините искат да възложат процедури, да започнат процедура по възлагане на обществена поръчка, да проведат обсъждане с гражданите. Това е важно, особено с оглед на въвеждането на социални и екологични критерии при възлагането в бъдеще. Но как точно това следва да се уреди по места? Окончателното решение би трябвало да вземат общините, а не Брюксел. И за мен е много важно да се запази именно тази децентрализирана система на вземане на решения. Решенията трябва да се вземат по места, а не тук в Брюксел и то колкото се може по-демократично. Благодаря да се върнем към нашите презентатори, да им дадем възможност да отговорят на въпросите и на изразените резерви. Но тъй като и комисията говори по няколко различни въпроси, включително една статистика беше спомената за евентуалната заетост, може би сега е добре да дам думата на комисията за отговор в рамките на 3 минути. Благодаря. Ще бъдем съвсем кратки, виждаме колко е часа. Бяха ни издадени няколко въпроси. Започваме с въпроса откъде, откъде получаваме тези статистика. Това е екстраполация от това, което ние смятаме ще бъде допълнителния изход. Няма магически формула, с която да достигнем до тази цифра, но виждаме какви са очакваните, какъв е очаквания размер на износа и горе-долу можем да направим връзката между това и заетостта работните места. Не е ядрена физика, но а, се опитахме да подходим много консервативно, защото не искахме да водиме спор с някакви раздути цифри. Имаше въпрос за 58 член, 59 защо не ги използваме? Защото не е много ясно по какъв начин да се справим. Ако вие сте фирма в областта на комуналните услуги и никой никога не е използвал това правило, то тогава е рисковано и вие да го използвате. Ето това, ако правилно се спомням, а и беше резултат от а, един политически компромис и честно казано, това не е работещ принцип. Тук има един общ за Европейския Диапазара момент, който го няма в директивата за комуналните услуги. Сега по какъв начин ще дадем определение на липсата на достатъчна реципрочност? Това е много добър въпрос, защото трябва да се заровим в това, което ни предлага законодателството на тази страна. Няма да го постигнем, ако говорим с търговските им камери, защото ако искаме да вземем правно обвързващо решение в тази област, трябва да проведем необходимото проучване, за да сме сигурни, че имаме добре обоснована оценка. Това би изисквало да разгледаме практиките, това какво е разписано в законодателството и какво се случва на практика. Що се отнася до въпроса за националните изключения и 35 до 50 случая, които имаме по член по следващия член, на давам думата на колегата. Сега държавите членки, които имат законодателство в тази област и наистина има такива, които засягат участието на определени компании с оферти на техните пазари. Това до известна степен е проблематично. Има различни режими, на различните пазари. И именно поради това направихме това предложение. Искаме и във вътрешната си кухня да преведем нещата в ред. Така че и от гледна точка на вътрешния пазар да хармонизираме нещата и всички държави членки да бъдат еднакви. Господин Каспари зададе и въпроса по какъв начин ние сме решили, че ще получим между 35 и 50 нотификации на година, в които искаме да се изключат определени чуждестранни участници в търга. Не искам да навлизам в прекалени подробности, но искам да обясня, както и по-рано обясних. Само 7% от договорите ще бъдат по режима на член 6, така че всъщност местните власти могат да решат да изключат чуждестранни участници. Възоснова на оценката сме изчислили, че преди това много местни власти няма предварително да изключат е, чуждите участници, например е, в областта на лекарствата, фармацевтичните продукти или в областта на компютрите. Няма да го направят, защото вероятно ще получат добри продукти от тях, а пък в някои случаи само чужестранни компании могат да им предоставят тези продукти. Ето защо ние вярваме, че те няма да използват тази клауза за изключване. Сега от тези 3,5%, които остават, вярваме, че някои от а, властите няма да използват този режим, защото ще вярват, че е прекалено бюрократичен, прекалено тромов. Ето защо стигнахме до че може би само 15-20% биха искали в някои случаи да изключат чуждестранни участници в търга, което разбира се включва и процес на консултация с комисията и което ни води до нашата цифра 35 до 50 нотификации. Благодаря, каза председателя. Това беше доста разясняващо. И сега даваме думата на нашите говорители. Започваме с господин Нигли. Благодаря. Аз сега ще се хвърля а, на в дълбокото и ще използвам красивия език на Молиер, въпреки че френски е един от официалните езици на Швейцария. Мисля, че всички тук сме на а, едно мнение по въпроса, по един въпрос, а именно, че настоящата ситуация не е изцяло удовлетворяваща. И за това аз искам да ви успокоя. Но, и c'était même а ЛОМС, l'OMC, c'était И ще ви кажа, че нещата търпят промяна. факта, че сега разполагаме с нов е, инструмент, е, означава, че ще се променят нещата при международното възлагане на поръчки, това, а това е наша цел. Ще има по-голямо отваряне, повече прозрачност, нещата ще се осъзнават по-добре. Понякога нещата на практика са малко по-трудни, отколкото ако ги гледаме в чисто правна светлина. C'est clair. европейските концерни могат да участват в търгове за възлагане на обществени поръчки в Швейцария, въпреки че не могат да го правят в Съединените щати. И за това трябва да помислим как в рамките на Световната търговска организация могат да се създадат добри механизми за уреждане на спорове, ако се появят проблеми. 6 милиарда долара са посочени като обща сума в Световната търговска организация. Тоест, това ще са сумите, с които ще се борави, ако се отворят всички пазари. досегашните разпоредби не бяха добри. Тогава всички се подвеждаха под един знаменател и се третираха по един и същ е, начин. В многостранната рамка с общото споразумение за преференциите беше създадена една добра рамка. И в крайна сметка констатираме, че пазарите и по-точно малките малките пазари са пазари, на които могат да работят и големите, и малките предприятия, както и предприятията от страните членки. Председателя помоли оратора да бъде по-кратък. Професор Уилок. Благодаря. Е, Въпрос, по въпроса на господин Каспари, отворени ли са пазарите? Ако разгледате статистиката за доставките, трансграничните е, доставки в Европейския съюз, ще видите, че тези доставки са между 4 и 5%. Както Споменах, е, че ако включите доставките от дъщерни е, фирми, е, процента ще бъде по-висок. Ако в някои отделни сектори нещата може би излежат по различен начин. Примерно важни договори за железопътни проекти в размер на много милиони евро може да промени статистиката. Няма един прост отговор на въпроса, който ми задавате. Мисля, че трябва да погледнем както глобалната статистика, така и специфичната статистика. Мисля, че защо толкова малко поръчки е, е, е, се възложа на трансатлантически пример компания. Това е защото вие не получавате гласове от вашите гласоподаватели за това, че насочвате средствата извън Европейския съюз. Мисля, че има широк консенсус относно либерализирането на а, политиката. Когато имаме един европейски пазар, това засилва конкуренцията. Зададохте ми въпрос и за альтернативите. Мисля, че общото споразумение за преференциите е альтернатива. И мисля, че то е, ще бъде добре за развиващите се страни и да наложат едни по-прозрачни правила за обществени поръчки, защото за тях това е от жизнено важно значение. До този е, момент е, развиващите се страни не го правят, защото не виждат реципрочност. развиващите се страни би трябвало да имат правила и разпоредби, но развиващите се страни трябва да видят, че се полагат и реципрочни условия. Мисля, че преговарящите от страна на комисията биха могли да изяснят това с развиващите се страни. Не мисля, че имам време да отговоря на повече въпроси, така че спирам до тук. Благодаря. Следващият е, оратор господин Хайнрихс. Господин Каспари зададе един въпрос относно на това в какъв размер се изчисляват административните разходи. Естествено, господин Каспари няма а, статистически данни, няма анализ а, на това какви ще бъдат разходите, защото процедурите са много комплексни. Аз обаче посочих в моето изложение, че Е, публичната администрация много често се налага да е, назначава специалисти, които не правят нищо е, друго по цял ден, освен да се занимават с обществени поръчки и също така възлагат на скъпоструващи адвокатски кантори да оказват юридическа помощ. Това само може да ви покаже, че административните разходи са доста високи и а, чрез инструмент, и инструментите на проекто регламента няма да ги намалят. А, Искам да се върна на това, което каза първия представител на комисията. Той каза, Ами, що се отнася до въздействието на този регламент върху публичните възложители, е, те няма така възторжено да започнат да го прилагат и е, разпоредбите на този регламент ще се полагат по-скоро рядко. Искам да ви дам един пример във връзка с строителен проект. При строителни проекти прага от 5 милиона много лесно може да бъде достигнат. Примерно проект за разширяване на една болница при нас, която санираме е, и при този проект много бързо надвишихме прага от 5 милиона. При строителните проекти обикновено тези проекти могат да се разделят на различни лотове, в рамките на които се провеждат отделни обществени поръчки. И те е, и обществени поръчки за тези лотове се обявяват в европейски мащаб. Смятам, че в такива случаи ще се сблъскаме с инструментите и разпоредбите на този регламент. Е, така че е, въздействието върху нашата работа ще бъде много по-голямо, отколкото изглежда на пръв поглед. Благодаря ви. Finally, и накрая господин Бержие. Първо на въпроса на господин Каспари за това дали европейските пазари са отворени или не. Очевидно е в Европа едно нещо. всеки, който иска да се информира за пазара на обществените поръчки, може да го направи, т.е. пазара е, е отворен, защото подобно нещо не съществува в е, Япония. Ние е, насило накарахме японците да публикуват данни за техния пазар на обществени поръчки. Такова нещо изобщо не съществуваше в в японската култура и там изобщо няма шанс за участие в търг. Де юре вие може да участвате, Знае се, че вътрешния пазар не работи перфектно дори в Европа, но не, не, не говорим за това. Гос, господин Жадо и господин и госпожа Сърнес, аз не се притеснявам. Нямам нищо против. Нямам нищо против обществените поръчки да допринасят за економическия растеж на Европа. За мен са важни големите държави, не мали Буркина Фасо, а за големите бързо развиващи се страни, защото те имат а, а, национални водещи компании, които не зависят изцяло от вътрешните си, от националните а, пазари а, аз мисля, че ние трябва да имаме шанс да участваме и при тях, така както те могат да участват при нас, защото е, е изключително е, несправедливо един монополист на националния си пазар да дойде на, да участва на нашия пазар с е, едни цени, които са съвсем а, различни, защото нямат конкуренти на техните пазари, така че аз а, не мисля, че има противоречие. Благодаря. Нашия докладчик Даниел Каспари може да каже няколко заключителни думи. Благодаря ви, господин председател. Аз е, единствено ще благодаря на ораторите, на докладчиците, докладчиците в сянка от нашата комисия, от другите комисии. Аз научих доста неща. Искам да благодаря и ще се радвам, ако включим тази тема в следващите ни заседания. Благодаря за възможността да разменим мнение. Благодаря. Мисля, че всички днес научихме много. Това е и целта на подобни разисквания, на подобни прояви. Благодаря още веднъж и на нашите гости. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ще дам няколко минути на нашите гости, за да напуснат залата.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 This is a, an opinion. Ще обсъдим наше становище по доклад, изготвен от Комисията по промишленост и енергетика. Докладчикът по нашето становище е госпожа Мариел Десарнес. Това е първата ни размяна на мнения. Давам и думата за уводни думи. Euh, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратка. Предстои ни първо разискване на това становище и за това с голям интерес ще изслушам изказванията на колегите си, най-вече на докладчиците в сянка от името на политическите групи. Разбира се, с удоволствие ще изслушам и останалите колеги. Темата е тясно свързана с темата по предходната точка. Става дума за повторната индустриализация на Европа. Факт е, че през изминалите 20 години изгубихме 10 милиона работни места в Европа. Най-вече през изминалите 3 години. Производството спадна с 10%, в промишлеността бяха изгубени 3 милиона работни места. Това са факти, които трябва да признаем. Европа се деиндустриализира, същевременно трети страни, останалата част от света изгради своя промишлен отрасъл и продължи да го развива. Трябва да предприемем нещо, за което е необходима воля на ниво Европейски съюз. Необходима е политическа воля за повторната индустриализация на Европа. Трябва всички заедно да работим за това. Приветствам текста на комисията, който отчасти ни отвежда в правилната посока. В текста се посочват редица отрасли, които могат да застанат в основата на реиндустриализацията. Мисля, че е удачно това, че комисията предлага най-вече отрасли насочени към екологосъобразни и устойчиви практики, но трябва да обърнем внимание и на химическата промишленост, на фармацевтичния отрасъл, на автомобилостроенето. Това са отрасли, които са ключови за промишлеността. Комисията очертава и други приоритетни области, като инфраструктурата в областта на енергетиката и далеко съобщенията. Това ни отвежда до въпроса за финансирането, върху който ще се спра след малко. Секторът на енергетиката е от стратегическо значение Покачват се цените на енергията, което означава, че ни е необходима обща европейска политика в областта на енергетиката. Така ще намалим разходите за енергия. Трябва също така да се прилага и обща европейска политика в областта на производството на хранителни продукти, Всичко това е упоменато в документа на комисията. Списъкът, изготвен от комисията, включва наистина ключови отрасли, но той не е изчерпателен. Възниква въпросът как да финансираме повторната индустриализация, как да финансираме, например, изграждането на мащабна инфраструктура. Разходите за инфраструктура ще възлизат на около 1000 милиарда евро. Същевременно комисията предлага по-нисък размер на средствата по многогодишната финансова рамка. Питам се в такъв случай защо не се предвидят проектни облигации за определени проекти трябва да отчетем и малките и средни предприятия, които към момента има трудности с достъпа до финансиране. Трудно им е да получат достъп до кредити. Кредитирането от страна на банките за реалната економика не е в достатъчен размер то не достига до малките и средни предприятия. Може би този проблем може да бъде решен от Европейската инвестиционна банка или да се надяваме от Европейския банков съюз, ако бъде създаден. Трябва да прилагаме политика, насърчаваща новаторството, трябва да запазим постигнатото в областта на технологиите и да продължим да се развиваме в тази област. Не правим достатъчно и за научно-изследователската дейност. Предвидените бюджетни кредити за тази област не са достатъчни. Мисля, че трябва да се обединят бюджетите, предвидени за отделни дейности в областта на научно-изследователската дейност. Приветствам идеята за въвеждането на европейски патент, но мисля, че трябва да предприемем повече за закрилата на правата върху интелектуалната собственост. Трябва да очертаем най-важните от стратегическа гледна точка области – в определени области, като например политиката на отбрана и сигурност, мерките ни нямаха успех. Необходими са ни водещи европейски субекти, които да могат да работят и на международно равнище – Нека кажа няколко думи и за етикетирането на произхода на продуктите, произведени в Европейския съюз и във връзка с това ви припомням скандала с конското месо. Необходими са ни уеднаквени правила за етикетирането на происхода. Трябва да обърнем внимание и на пазара на обществените поръчки, Политиката ни в областта на новаторството и научно-изследователската дейност трябва да е по-настъпателна. Трябва да осигурим по-високо финансиране за малките и средни предприятия. Необходима ни е и по-ефективна политика за защита на интересите ни в областта на търговията. Не предприемаме достатъчно бързи и решими действия в сравнение с други държави. Валутният дъмпинг също има голямо отражение върху конкурентоспособността. Той се отразява неблагоприятно върху дружествата. Има и още една тема, която според мен е много важна и деликатна. Имам предвид стандартите – Европейския съюз сме приели задължителни и много строги стандарти в редица области, като например здравеопазването, околната среда и други. Това е чудесно, но в сравнение с други държави по света сме в по-необлагодетелствено положение поради тези задължителни и строги стандарти. Не бива да приемаме в бъдеще допълнителни такива или ако приемаме строги и задължителни стандарти, то те трябва да са приложими само към продукти, за които това е необходимо. Това беше един първоначален преглед. От моя страна предстои ни първа размяна на мнения. Наистина трябва да работим за постигането на една реална повторна индустриализация. Мисля, че има възможности за това на ниво Европейски съюз, но не смятам, че комисията може сама да се справи с тази задача. Необходима ни е обща политика, на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки трябва да се полагат съвместни усилия. Към момента всяка от 27-те държави членки прилага своя индивидуална политика, нещо, което според мен е неприемливо. Господин Пруст, искате ли да вземете думата? Аз се слушах много внимателно това, което каза колежката, мога да се присъединя към голямата част от него. Мисля, че индустриалната политика е неразделно свързана с нашата търговска политика. Аз се питам какво имам някои въпроси във връзка с дефинициите. Първо, какво означава европейско предприятие? Възможни са три отговора. Европейско предприятие е предприятие с седалище в Европа и произвежда в една или повече страни членки. Втората възможност е клон, дъщерна фирма да е в Европейския съюз, а фирмата майка да бъде извън Европейския съюз. И трето, всички места за производство на съответната фирма да са в Европейския съюз. И слушайки нашия докладчик, е, остана останах с впечатлението, че тя взима пред всички три дефиниции. Например, соларните панели. Има европейски предприятия, които са изнесли своето производство в а, Китай. Тези европейски предприятия най-вероятно ще страдат от дъмпинговите мерки. И с, с това искам да кажа, че правното положение не е еднозначно. За ефективна индустриална стратегия имаме нужда от е, е, адекватна търговска политика, с която тя да се обвърза. И е, мисля, че не бива да разделяме политиката на сектора. До този момент прилагахме погрешна методика. Смятам обаче, че сега можем да променим нещата. Ако искаме нашите предприятия да могат да изнасят и да изнасят повече, те трябва да разчитат на стабилна правна рамка, в която правилата да се са ясни. ще е, разгледаме предложенията на комисията, които със сигурност ще се отразят на нашите предприятия. Господин е, Мога да се присъединя към това, което каза госпожа Де, Десарнес. Мисля, че е, нямаме право да бъдем наивни. бяхме до този момент Европа, която по-скоро реагираше, отколкото поемаше инициативата. Предложението на Комисията за модернизиране на мерките за защита на търговията, надявам се да дойде преди лятната вакансия. Тоест, задължително трябва да разглеждаме трите текста като едно цяло, защото в противен случай няма да можем да постигнем напредък. Тези текстове трябва да бъдат съвместими. Също така в двустранните си отношения трябва да прокарваме същата политика, също така и при разработката на споразумение за свободна търговия. Ако не го направим, няма да можем да, да, го, да го направим. Естествено, че трябва да правим компромиси. А, нито едно споразумение няма да може да се случи без такива компромиси. Но винаги трябва да мислим за нашата економика. В противен случай ние просто ще е, унищожим европейските производители. Ето защо също така трябва да се дефинира кои са офанзивните, кои са дефанзивните интереси, кои са докъде можем да отстъпваме и откъде нататък повече не бива. И още нещо последно, то, което може би е най-важното, а именно правата върху интелектуалната собственост. Европа е иновативен континент. Е, ние сме длъжни да защитим нашите новатори. Това са някакви предварителни бележки от моя страна по темата. Благодаря ви за вниманието. Следващия оратор. Господин Вебер няма го и ще дам думата на на неговия колега. Оли Вебър с президента на републиката не може да присъства. Аз от негово име ще споделя някои мисли. Говорихме Отдавна говорим за принципната ориентация на нашата индустриална политика. Комисията излезе с съобщение преди две години. Миналото година приехме резолюция в парламента. В този смисъл е ясно как искаме да ориентираме нашата индустриална политика. И затова съм малко разочарован от новото съобщение на комисията, защото там пак са написани много думи, но в крайна сметка липсват конкретните мерки. И мисля, че това е показателно за индустриалната политика на Европейския съюз. Ние сме постулирали, че индустриалната политика ще постави в центъра на Европейската програма повторната индустриализация на Европа. А когато погледна как действа Европейската комисия и какви предложения, с какви предложения излиза, ми се струва, че комисията не е разбрала това защото непрекъснато комисията дава предложения, които противоречат на интересите на а, индустрията а, в областта на вътрешния пазар, на околната среда и така, и така нататък. Мисля, че трябва да поставим много ясни приоритети, за да може индустриалната политика наистина да стане част от ядрото на европейската политика и бих искал да призова комисията да действа по а, единен начин. Второ, искам да подчертая това, което каза докладчика, сътрудничеството с страните членки. В нашата резолюция още поискахме да се приложи член 173 от Лисабонския договор, защото той е, е, постулира да има единни насоки за европейската индустриална политика и националните индустриални политики. И така имаме а, един а, а, ландшафт на индустриалната политика, който е защит от отделни различни парчета и не се преследва една и съща цел. В а, споразуменията, които сключваме, също трябва да поставим ясни акценти. Направихме го в споразумението с Южна Корея. Надявам се, успеем да го постигнем в споразумението с Съединените щати, защото от другата страна на Атлантика имаме огромни економически интереси в сектор на машиностроението, на химическата промишленост и автомобилостроението. Е, ето, тук трябва да се поставят стандарти, да се изяснят данъчните е, аспекти и ние трябва да поставим на преден план нашите економически интереси, защото е, по този начин ще гарантираме създаването на ценности и работните места. Робърт Стърди е наред. Благодаря, господин председател. Госпожо Сарнес, вие ни дадохте доста ясна представа за вашия доклад. Съгласна съм с банковите заеми за малки и средни предприятия. Това е нещо, за което ние се надяваме да се случи в целия Европейски съюз. Като послание се опитваме да го предадем на компаниите и на организациите, ние от тази комисия. Въпреки това, сме далече от пазара защото наистина не можем да финансираме проучвания, на научна дейност. И разбира се, нормално е компаниите да бранят своята развойна и научна дейност. Сега, що се отнася до инструменти за защита на търговията, малко се притеснявам, когато чуя този термин или протекционизъм, защото протекционизма означава, че а, е, е нещо, което често се обръща срещу теб и поради тази причина трябва да подходим много внимателно към него. Наистина, в момента виждаме в какво състояние е економиката, едно бедствено положение с загуба на много работни места и това е в цяла Европа, в цялата целия индустриален сектор. Не трябва да се фокусираме само върху този въпрос, но трябва да имаме пред няколко неща, две или три неща. Първо, свързани с производството в Европа и второ, по какъв начин можем да запазим своите позиции на други пазари и какво да направим през следващите 10 до 30 години. Трябва да гледаме нещата дългосрочно. Притеснявам се, че преработвателния сектор, тежката индустрия. Хайде да не кажа, че са изчерпани, но съм съгласен с вас по отношение на автомобилната индустрия. Трябва да приемем, че независимо какво правим от законодателна гледна точка, няма как да предпазим а, другите играчи в световен мащаб да ни победят. Трябва да търсим преходни механизми, за да можем повече да се базираме на високотехнологични постижения. Случаи, в които се търси асемблиране, подобряване на определени продукти, това са нещата, за които в които аз вярвам твърдо. Благодаря много отново на госпожа Десарнес, защото вярвам, че тя ни представи по много добър начин своя доклад. Благодаря на госпожа Сарне за презентацията. Благодаря за това, че ни показа толкова амбиция. Чухме, имаме търговски споразумения с почти всички економически зони в света, но не знаем какво искаме от индустриалната политика в Европа и от години в Европейската комисия години се лансира идеята, че економика, която се основава на услуги, ще бъде достатъчна за жителите на Европа. Сега обаче започваме да говорим за повторната индустриализация на Европа. Би искал да ви дам един пример. Преди три седмици, заедно с други представители, депутати от Европейския парламент, един от които беше господин Бутикофер. Отидохме на една среща с Асломитал. Видяхме, че те вече имат около 2 милиарда свободни квоти. Искате тези квоти до 2020 и 2030 година. И какво предложи господин Таджани? Предложи да направим преглед на законодателство, за да сме сигурни, че европейския бюджет ще финансира и групата Митал. Разбира се, знаем до каква степен тази група, групата Митал, присъства в Европа и в Страсбург. След това се срещахме с служители на групата Митал, които се присъединих към нас от цяла Европа и какво ни казаха от синдикатите. Единствената метална индустрия, която можем да запазим тук, е тази, която използва фотоволтаична енергия и енергия от вятъра и всички други варианти с добавена стойност за производство на стомана. Дали имам, сме си осигурили необходимите инструменти за това? Имаме чиста енергия, имаме правилния вид конкурентно способност и конкуренция. Видяли сме това в минната индустрия, в въгледобивната индустрия. Там бяхме против повишаване на ефективността на въгледобивния пазар. По-голяма част от компаниите днес не се интересуват в дългосрочен план от индустриалния сектор в Европа. Те искат да изкарат индустрията извън Европа, така че трябва много да внимаваме. Ако комисията иска да ни каже, че трябва да сме гъвкави по отношение на своите стандарти. Видяхме го това в сектора на въздухоплаването и в други сектори. Има още една тенденция да се намаляват стандартите, да се снижават стандартите, като по този начин мислим, че това ще доведе до дерегулирана конкурентност. Мисля, че този доклад върви в правилната посока. И последния Последното нещо, което искам да кажа по инструмента за защита на търговията. е следното. Тестовете показват, че трябва да дадем приоритет на европейските компании и мисля, че има много ясна насока в а, тази област. Трябва да подходим реалистично и трябва да направим всичко, което можем за нашите компании. Пат Мърфи. Да, мисля, че обсъждаме наистина много важен въпрос. Ще се съглася с Янек за това. За това, че работниците на групата Митал са жертви на процеса в Лиеж, в други градове показват какво се случва в Европа. В техния случай те буквално ще бъдат хвърлени за претопяване. Видяхме каква е ролята на френската страна срещу тези работници. Включително днес имахме случай с един от тези работници, който е загубил кото си в сблъсък с полицията. Въпросът обаче е по-голям имаме 26 милиона безработни работници. И всичко това е заради индустриализацията. Остава да си зададем въпроса какъв е процеса на деиндустриализация, който протича в Европа и той има много различни аспекти. Бих казал обаче, че един от, из... от важните фактори, за който още не сме говорили, е драматичното намаляване на частните инвестиции в Европа. По време на цялата криза той намалява и има един доклад от McKinsey Consultants, в който те дават наистина шокиращи цифри за намаляването на частните инвестиции. Между 2007 и 2011 имаме най- най-високото понижаване на тези инвестиции 350 милиона е намаляването. Цифрите са наистина много впечатляващи. Другото интересно нещо в доклада е, че човек някога остава с впечатлението, че тъй като а, компаниите са бедни, нямат пари за инвестиции, те нямат ресурси за инвестиция и за това а, се започва процеса на деиндустриализация. Тук обаче се изтъква, че компаниите, които се търгуват на борсата, имат достъп до кеш в размер на 750 милиона. Ако ви една перспектива, това е два пъти повече от намаляването на частните инвестиции в периода 2007-2011 година. И това не е само в Европа, това се наблюдава и в САЩ. Навсякъде имаме почти рекордно ниски нива на нарастването на капиталовите инвестиции в сравнение с брутния вътрешен продукт. За мен тези цифри говорят. И моето заключение би било, че плана на комисията да насърчи частния сектор няма да бъде достатъчен, няма да проработи, защото това, което се случва е всъщност удар върху инвестициите от страна на капитала нивата на печалби са се увеличили през последните 2-3 години. Въпреки това, инвестициите се намаляват, събират се големи маси пари в брой. Тези кешови наличности седат неизползвани. Също време имаме 26 милиона работници, които, чието работен потенциал ще бъде пропилян, както и обучението, както и техните умения. Така че според мен решението, при което разчитаме на частния сектор, няма да проработи. Това, което ни трябва, е план, в който не просто искаме да насърчим тези хора да участват. Митал, например, почти не е плащал данъци в Белгия, въпреки всичките милиарди печалба, които е натрупал. Трябва да имаме публични инвестиции, фокусирани, които да се занимават а, с научна и развойна дейност. Освен това, трябва да имаме един план, който да подпомогне за развитието на продукцията. И благодаря, трябва да дам времево ограничение на изказващите се, защото ни остават само 10 минути по тази тема. Трябва да чуем и комисията, и докладчиците. Ще ви помоля да бъдете кратки. Давам ви 3 минути. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Говорим за устойчива индустриализация. А, според мен, устойчивостта и индустриализацията си противоречат. Когато кажем индустриализация, мислим за тежката индустрия, например – Знаем, освен това, че е малко трудно да определим какво ще ни донесе устойчивост в бъдеще. Колегата Мариел изложи много важни неща, като гъвкаво финансиране и правата върху интелектуалната собственост. Що се отнася до гъвкавото финансиране, има много новаторски форми за финансиране. Трябва да сме гъвкави и в мисленето си. Това не предполага задължително само дерегулация. Предполага да не мислим в клишета – Наскоро чух за една програма за претовареното движение в градските райони. В миналото е имало програми, например, срещу натовареното движение, още преди да се въведат автомобилите. Никой не е предполагал, че някой ден ще бъде изобретен автомобилът. И същото въжи и за нас в момента. Не знаем точно какво ще ни донесе бъдещето. Затова структурите, които въвеждаме, трябва да са гъвкави. През изминалите 5-7 години технологиите много се развиха, разполагаме с оборудване, за което дори не бихме мечтали през изминалите 10 години. И трябва да отчетем, че ще продължи да се развива този сектор и в бъдеще. За това трябва да сме гъвкави. Трябва да помислим и за образованието. Не бива да обучаваме хората да извършват ниско квалифицирани дейности. Трябва да излезем извън клишетата, да сме гъвкави, така че и гражданите да могат да се приспособят към промените. Знаем, че имаме проблем с измененията в климата, че се повишава нивото на моретата и океаните, че имаме проблем и с продоволствената сигурност. И за това работната ни сила трябва да е приспособима колегата от СД. Много е плашещо да се изкажа след двама от най-красноречивите ни колеги, господата Мърфи и Жадо, но ще се опитам да направя каквото мога. Обръщам се към двамата ми колеги с молба да отчетат въздействието на енергетиката върху деиндустриализацията. Високото повишаване на цената на енергията води до деиндустриализация. Това е една от последиците му. В Обединеното кралство имахме три предприятия за претопяване на алумини. И всички тези три дружества трябваше да преустановят дейността си, тъй като цените на енергията бяха прекалено високи. Те трябваше да преустановят дейността си, въпреки действията предприяти от зелените и от Обединената левица, въпреки европейската политика. E Председателят. Не съм давал думата на господин Жадо. Господин Жадо е изключително красноречив. Той е умел политик. Съгласен съм с него и с господин Мърфи по много въпроси, най-вече по въпроса за прозрачността и прозрачността от страна на комисията но не мога да се съглася с това, което казаха за деиндустриализацията. Бих ги помолил, бих помолил техните политически групи, бих помолил и либерал-демократите в Великобритания да помислят какви ще са последиците от политиката им в областта на енергетиката за работните места, за економиката и най-вече за деиндустриализацията. Господин Мартин Пилзе от комисията. Сред нас ли е той? Не, не той е сред нас, а друг представител на комисията. Добър вечер на всички. Благодаря ни за възможността да ви разясним какво се опитваме да постигнем с това съобщение. То актуализира съобщението ни от 2010 година и не внася промени в дългосрочните ни цели, заложени тогава. Но установихме, че междувременно положението се влуши. Влуши се така, че трябва да дадем нов тласък на политиката за повторна индустриализация. Трябва най-вече да възстановим потока на инвестиции – Изготвен е доклад на Макинзи и статистическите данни от него бяха изложени и вчера. Има различни начини за стимулиране на инвестициите. Първо, частните инвестиции могат да бъдат заменени с публични. Това е едно от предложенията в този доклад. В него се казва също, че публично-частните инвестиции възлизат само на 2% от БВП, а в години с по-нормално положение те са достигали до 22%. Така че не мисля, че това предложение би било реалистично в условия на бюджетни ограничения. Комисията очерта 6 области, където пазарите се разрастват бързо и това се потвърждава не само от нашите проучвания, но и от проучвания в Америка, в Китай. Става дума за пазари, които ще се разраснат с двуцифрени стойности през идните години. В тези шест области сме създали съответните работни групи. Те заедно с заинтересованите страни през следващите 2-3 години ще подготвят бъдещите ни действия, ще предложат стандарти за отделните отрасли, ще определят и какви да са условията за публични инвестиции в интелигентните мрежи, например, и за процедурите за възлагане на обществени поръчки това не са единствените мерки, които предвиждаме, за да насърчим инвестициите. Според нас е необходимо за даване на тласък на инвестициите да се създадат необходимите условия на пазара. Вече се подготвят мерки в областта на външната търговия, например мерки под формата на по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост в чужбина. И от тези мерки ще проистекат резултати за малките и средни предприятия. В момента за тях е много трудно да се конкурират. Ще ви цитирам един доклад на Делойт, който бе публикуван наскоро. В него се казва, че Основното конкурентно предимство за инвестициите в Европа е именно закрилата върху на правата върху интелектуалната собственост, която предлагаме на дружествата, установяващи се тук. Ще спомена и така наречената мисия за растеж, която бе подета от комисар Таяни. Тя доведе до установяването на контакти. Целта е да се отворят пазарите и да се осигури достъп до суровини. Това е много важно в външните ни отношения. Предвиждаме и мерки за развитие на вътрешния пазар, който в момента не отбелязва растеж. Предлагаме и нещо, което за нас е много важно. То бе установено по време на публичните консултации а именно гарантирането на съответните умения и човешки ресурси за постигане на целите ни. Съобщението на комисията е първият етап от работата ни. Заинтересованите страни могат на следващ етап да се присъединят към нас в усилията ни, да се надяваме, че ще постигнем успех. В миналото са били публикувани не малко съобщения, но те не са били амбициозни като сегашното. Ще дам думата на Мария Десърне за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Приемам общата насока на доклада. Да, в него се отчита политиката в областта на промишлеността. Комисията е избрала 6 отрасъла, за които предвижда през следващите години да се постигне растеж в размер от 10% но възоснова на какво комисията е решила, че именно тези 6 отрасъла ще проистече растеж. Растежът се основава на новаторство, на експертни познания. Не може комисията просто е така да вземе решение за това, кои са основните източници на растеж трябва да проверим как можем да подкрепим стратегически отрасли в държавите членки. Можем да направим това с помощта на комисията, но не бива да иземваме функциите на предприятията. Ние трябва да ги насърчаваме, да им създаваме необходимите условия, но не бива вместо тях да вземаме решенията за това какво ще е стратегически важно за бъдещето. Благодаря ви за разискванията, които бяха много интересни. Бяха направени наистина много интересни конкретни предложения. Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички останали колеги. Всички явно се обединихте около това, че Европейският съюз трябва тясно да си сътрудничи с държавите членки в областта на промишлената политика. Ако искаме да уеднаквим действията си в тази област, трябва да работим заедно с държавите членки. Други казаха, че трябва да има по-голяма съгласуваност при прилагането на инструментите за защита на търговията. Отбелязахте, че е необходима и по-ясна нормативна уредба. Напълно съм съгласна с това. Инвеститорът никога няма да вложи средства, ако няма правна сигурност. Допълнителната полза от повторната индустриализация трябва да проистича от високите технологии, от новаторството, от доброто управление на ресурсите. Не заплатите ще са в основата на бъдещата ни конкурентоспособност. Можем да сме конкурентоспособни само ако насърчаваме новаторството и високите технологии. Отбелязахте също, че политиката ни в областта на научните изследвания трябва да е по-добре координирана. Не можем да постигнем нещо в тази област, разчитайки само на европейския бюджет. Трябва да работим заедно с държавите членки, те трябва да вложат на ниво Европейски съюз част от средствата си за научни изследвания. Много важни са също и образованието и обучението. Ако искаме да насърчаваме новаторството и високите технологии, трябва да предприемем необходимите мерки в областта на образованието и по отношение на човешките ресурси. В тези две области има важен за нас потенциал трябва да продължим работа и в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост. Председателят моли оратора да бъде по-кратка. 26 April, the consideration of 26 април ще разгледаме проекто доклада, който ще бъде представен от нашия докладчик. Точка 12. Временно споразумение към споразумение за економическо партньорство между Европейския съюз и Централна Африка. Докладчик е господин Дейвид Мартин. Прилага се процедура по даване на съгласие тъй като става дума за споразумение за економическо партньорство с страни от АКТБ. Предстои ни първа размяна на мнения. Сред нас са изтъкнати гости от Камерун. Сред тях е негово превъзходителство, посланникът Даниел Евина Абия и член на комисията по промишленост и търговия на Народното събрание на Камерун. Сред гостите ни е и представителят на Камерунската асоциация за бананите в Париж, господин Алима. Министърът на търговията на Камерун бе възпрепятстван. Въпреки това съм сигурен, че ще проведем интересни разисквания с нашите гости. Предстоят ни редица Предстои ни работа по редица споразумения за економическо партньорство. Споразумението с Централна Африка е едно от тях, тъй като Камерун е единствената централно-африканска страна, която е подписала временното споразумение с Европейския съюз и тъй като Камерун е и най-голямата економика в региона, Неговата роля в економическото развитие на региона е особено важна. Той ще изиграе много важна роля в процеса на интеграция на страните от региона. За това решихме, че за нас е важно да обсъдим споразумението с представители на Камерун. Думата има докладчикът. Благодаря, господин председател. Добре дошли на уважаемите гости от е, Камерун. Вие сте прав. Е, Камерун е много важна държава в Централно-Африканския регион. На 15 януари е, започнах, е, беше договорено споразумението за економическо партньорство. Четири години от не на това споразумение да стигне до нас, но все пак е, разполагаме с него и можем да дадем нашето становище. Това по-скоро е, е, е етапно споразумение, не толкова временно. и перспективата е да преминем от този временен етап към пълно споразумение. Мисля, че споразумението е важно достижение, както за Камерун, така и за Европейския съюз, защото е, отношенията ни с този регион значително се подобриха това а, споразумение осигурява безмитен а, достъп а, на всички стоки от Европейския съюз до Камерун а, и обратно. Временното споразумение третира въпроси на техническите е, пречки пред е, търговията, уреждането на споровете, така че наистина имаме етапно споразумение за партньорство е, и искаме да сключим пълно споразумение за економическо партньорство, което да третира върховенството на закона, социалните стандарти и така нататък. Много е важно за нас да е, подпомогнем Камерун в налагането на върховенство на закон, особено с оглед на вчерашното отвличане е, в е, Камерун. Камерун обаче се подобрява по отношение на върховенството на закона. Що се отнася до регионалната интеграция, където може би са най-многото критични бележки, за със съжаление можем да кажем, че Камерун е единствената държава, която полага усилия. Това е жалко, но все пак повече държави от този регион са с най-слабо развитие. Те се възползват от споразумението всичко, освен оръжие, Имам предвид Габон. Но още веднъж повтарям, това етап на споразумение с Камерун е нещо много важно и се надявам то да убеди останалата част от страните от Централна Африка да продължат преговорите. Аз ще спра а, до тук, защото нямаме никакво време, а ме интересува какво има да кажат нашите гости. Добре, нека сега да дадем думата на посланника на Камерун. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Мартин очерта рамката, но още от самото начало А, добре, е, че ние имаме възможност да продаваме безмитно нашите стоки в Европа и затова е чудесно, че имаме това споразумение. Ще кажа на това място, че играем важна роля в Централна Африка. Искаме да продължим да играем тази роля, защото нашата крайна цел е да постигнем интеграция в региона. Когато подписвахме това споразумение, казах, че е, сме приели е, закон, възоснова на който можем да се опитаме да процедираме по този начин в цяла Централна Африка. Това, което каза колегата е вярно, не само що се отнася до достъп до пазарите, Но независимо от това, което чуваме от нашите партньори, сме си поставили за цел да сключим споразумение, което да обхваща целия регион. Поради тази причина сме и днес тук, защото желаем текстовете да бъдат доразвити. Тук имаме представители на комисията и ще се възползвам от това да кажа, че Камерун има за цел да продължи напред и да стигне по-далеч. Искаме да работим с нашите европейски партньори и ще направим всичко възможно, за да се присъединят към нас и другите ни африканските партньори. Малко са облагодателстваните страни от това споразумение. И ако споразумението още не е ратифицирано, това се дължи на факта, че то не е пълно. Наша цел е, повтарям отново, нашите регионални партньори да участват заедно с нас. Защото за да се водят преговори, все пак е необходимо да има две страни. И двете страни трябва да са готови на компромиси. Поради тази причина Бих искал от името на региона да кажа, че ние сме внесли нашите предложения, въз основа на които се надяваме да напреднем. До този момент не сме получили отговор от нашите партньори, с които преговаряме. Искам да кажа, че ние имаме волята да продължим напред, но ни трябва помощи от партньорите. Те, те трябва да застанат зад нас, а, за да можем да се движим в една и съща посока. Може би това не е правилното място, на което трябва да го кажа, но а, а, на нашите а, плещи тегнат очаквания Довел съм с мен и представител на производителите на банани. Към днешна дата ние все още очакваме напредък. Споразумението беше подписано през 2009 година и до ден днешен чакаме то да бъде приложено. Разбираме, че ще бъде много трудно да се сключи пълно споразумение. Но смятам, че все пак ще можем да напреднем с помощта на местните организации. Мисля, че нашите партньори от комисията много добре знаят, че нашия нов екип има способ, ще бъде способен да постигне напредък и ще, ще можем да направим така, че и двете страни да направят съответните отстъпки и да се споразумеят. От тук нататък трябва да сложа ограничения във времето за изказване. Остават ни по-малко от 15 минути. Трябва да изслушаме множество оратори. Сега ще дам думата на Пол Мърфи, защото той първи поиска думата. Три минути. Благодаря, мисля, че ще се справя в рамките на три минути. Благодаря много. Искам още 10 секунди обаче. Благодарение на Дейвид и на господин посланника, няколко кратки неща. Първо, претенцията, че, а, врем, че економическото че споразумението за економическо партньорство има нещо с а, интеграцията трябва да отпадне. Искам да чуя какво ще каже комисията. Също така не знам дали господин посланника ще има възможност да отговори, но ако може, дали има някакво оценка на приходите от тарифите по това партньорско споразумение – и също така, какъв е потенциала за разработването на производство в Камерун? Разбирам това, което каза посланника. Камерун иска да подпише економическо... Е, споразумението за економическо партньорство, но иска и достъп до европейските пазари. Има обаче и друг вариант да се влезе на европейския пазар, ако нямаме тази пръчка, с която караме държавите да подпишат споразумението. Тогава какво ще правим? Също така ми бяха интересни част от забележките, направени от посланника. Каква е всъщност какво всъщност е отношението на комисията по време на преговори. От комисията чуваме, че те са много гъвкави, всичко искат да обсъдят, но от другата страна чуваме, че нещата не винаги така изглеждат. Така че това би ни било интересно да а, го разберем. Благодаря много. Франциска, благодаря. Съгласна съм с всичко, което каза Пол за регионалната интеграция. Но, ако правилно разбрах, ратификацията се отлага, докато целият регион трябва да поговори с комисията, дали някой може да потвърди дали нещата са така. Освен това, може ли да ни обясните пред какви трудности са изправили Камерун и другите страни от Централна Африка по отношение на подписването на споразумението за економическо партньорство? Освен това, искам да попитам господин посланника по какъв начин вижда всъщност влиянието върху регионалната интеграция. Освен това, чухме, че причината ратификацията да бъде задържана в Камерун е, че има различни позиции в Камерун, в парламента им. Може да ни кажете каква точно е ситуацията? И освен това, в случай, че няма такова споразумение с цяла Централна Африка. Вие дали от Камерун ще подпишете споразумението за економическо партньорство? Това по какъв начин ще окаже своето въздействие върху економическата ситуация във вашата страна? Това ми би ми било интересно да чуя. Дейвид Кампел. А, господин председателю, съжалявам, а, че не можах по-рано да дойда другата ми заседание. За съжаление, винаги се случва тогава, когато ние също имаме заседание тук от Инта. Така, доколкото аз разбирам, от а, карибските държави, от а, Африка има много критики по отношение на споразумението за економическо партньорство, че това е една проколониална политика. Не искаме много, без да даваме много. Чувство, искам да знам дали Камеру смята, че са били подложени на много натиск защото има много голяма разлика в економическата мощ на вашата страна и на Европейския съюз. Виждам, че други страни са почувствали това и не са подписали споразумението, така че ме интересува дали виждате много негативи на това споразумение или не, защото виждам, че няма много случаи на подписване на този тип споразумения през годините, през които аз работя в тази комисия. Тоест, дали подписването на споразумението за економическо партньорство за вас е цената, която се струва да се плати, за да влезете на европейските, пар... на европейските пазари, извинявайте. Комисия? Питър Томпсън? Както винаги, господин председател, аз много се радвам да съм тук. Защото ние разпространихме един документ с факти за това споразумение през декември 2012 година. Мисля, че документът е наличен и е разпространен на френски и на английски. Няма да минавам през неговото съдържание, ще се придържам към въпросите. Първо искам да благодаря на Дейвид Мартин за неговото изложение. Очевидно сме съгласни с това, което той каза. Негово превъзходителство, посланника на Камерун, също направи някои много валидни и много важни изявления. Трябва да бъде ясно от неговото изказване, че Камерун има нужда от това споразумение, защото за нас е добре да чуем, че това е нещо, от което хората имат нужда. Сега другите въпроси бяха свързани с подписването и регионалната интеграция. Първо, беше подписан този документ още през 2009 година, така че сега остава въпроса с прилагането на споразумението, подписане 2009 година. Какви са регионалните аспекти от това? Първо и най-вече, регионалният аспект е избор на самия регион. Ако целият регион иска да се придвижи напред и ако имат желание както беше изразено през 2007, а след това в края на 2007 това желание изчезна. В този момент Камерон казаха, бихме искали да сключим това временно споразумение, бихме искали да го кръстиме споразумение за Централна Африка, така че нашите приятели от съседните държави да могат по-късно да се присъединят, ако искат. Това обаче не спира по-нататъчни преговори на глобално и регионално ниво. И това се е случило по един, по един бавен начин. Имам предвид, че Приключихме официалната работа преди около две години. Сега имаме само неформални срещи. Срещнахме а, новия човек, а, новия служител, който отговаря за СЕМАК и за ЕКАС. Това са две регионални организации и двамата водещи тези организации изглеждат а, много удадени на своята работа. Ние от комисията няма да направим нищо повече за продължаване на преговорите. От страна на Европейската общност, от страна на комисията, както знаете, ние от 1 януари 2009 започнахме да прилагаме споразумението. Трябва да има симетрия. Има допълнителни мерки, които са били въведени и сме наясно с развито по отношение на правилата за происход и така нататък. Сега, що се отнася до приходите, имаше проучвания по този въпрос. Аз не съм експерт, но и e CDPM са направили документ за либерализация на тарифите. Този документ беше разпространен по време на предишни обсъждания и знам, че това е нещо, което а, нашите приятели от Камерун внимателно разгледаха и сигурен съм продължават да разглеждат. Не съм сигурен, че ще мога да отговоря на всички въпроси, които бяха повдигнати, но мисля, че а, този документ с факти ще ви бъде от полза. И сега, що се отнася до това какво се случва с споразумението, на 25 март 2009 беше подписана резолюция, въпреки че имаме само официално комуникация от съобщение от страна на съвета. Мога да кажа, че парламента участва в процеса на подписване на това споразумение и всъщност дори на 25 март, както казахме, е, тук, от тук е минала резолюция. Имаме ли някаква причина да ни кажете защо от него 4 години ние да получим а, този документ от съвета, тази резолюция. Ами ако ви го кажа съвсем кратко, езиков е бил проблема. Сега а, вече ни свършва времето. Нека благодаря предварително на преводачите, че ще ни позволят да работим още 10 минути. И сега нека се върнем обратно и дадем думата на на посланника на Камеруна. Не искам да отдавам много време, 3 минути максимум. Благодаря, господин председателя. Ще бъда много ясен. Ако споразумението за економическо партньорство не е от интерес за нас, нямаше да сме тук. Няколко пъти вече го казах, на нас ни е необходимо това споразумение, искаме го и това е причината, както вече казах, и двете страни да трябва да направят отстъпки. За съжаление, всички ние имаме различна дефиниция за думата гъвкавост. Съвсем накратко обаче, и в този случай гледам комисията, ние се чудим защо в зоната за преговори, защо винаги се препъваме в една и съща тема. Това е доста показателно, може би това, което ни се предлага. Е самоубийствено, ако така мога да се изразя. Ние имаме проект за развитие в Камерун или по един или друг начин имаме нужда от достъпа до европейския пазар като част от нашето взаимодействие с Европа. В същото време обаче трябва да приемем реалността, такава каквато е при нас. Има 8 от нас, всички ни гледат, въпреки че го направихте за свое собствено добро, трябва да имате предвид, че и другите страни а, споделят това с вас. Искаме преговорите да продължат. Тоест, това означава, че ние искаме това споразумение, не искаме да го застрашаваме. Често сме го казвали, комисията го знае. В началото казахме, че се стремим към развитие. Може би това обаче не беше взето до такава степен предвид. Може би това просто се разглежда като едно търговско споразумение. Искаме обаче всички тези фактори сега да бъдат взети предвид. Това е първата стъпка, това е първия размяна на мнения. Може би следващия път ще има тук експерти сред нас и тогава ще видим до какво ще доведе нашата дискусия. Но отново искам да кажа, Камерун иска това споразумение. Също време обаче искаме да видим и известна гъвкавост. Искаме това да се случи от страна на нашите европейски партньори. Искаме споразумението, защото искаме да участвам в международната търговия. Вие сте партньор, така че ние имаме нужда от споразумението. Да, наистина бяхте пределно ясен, господин посланник. Казахте, че искате споразумението. Давам думата на Дейвид Мартин. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда толкова кратък. Разбира се, не можем да кажем, че няма напрежение между регионалното интеграция и подписването на това споразумение от страна на Камерун. Посланника каза за това напрежение спрям напрежение между Камерун и съседните държави. Надяваме се, че останете страни от Централна Африка отново ще участват в търговски преговори с нас. Габон ще се окаже в една доста интересна позиция, когато на 1 януари 2014 започне новата схема. Може би това ще стартира преговорите с тях. Република Конго. Ни продават не само банани, но и други неща, така че ще видим какво се случва. Всички останали пет страни нямат такива стимули, но продължават да, да им могат да работят с нас. Интеграцията, по отнош... Интеграция в Централна Европа е един от най-слабите региони. Извинете, Централна Африка е един от най-слабите региони по отношение на интеграция, дори в Африка като цяло. Така че е наша дългосрочна цел, както и е, цел на страните от Централна Африка да подобрят своята интеграция. Посланника не беше пределно ясен какво има предвид под гъвкавост, но ако има определени неща, които са важни в процеса на преговори. И ако можем да помогнем на страните от Централна Африка да се върнат на маста за преговори, мисля, че трябва да бъдем максимално полезни. Междувременно препоръчвам да подкрепим това, това временно решение. Както беше, както каза колегата от комисията, имаме и резолюция. Благодаря много. С това приключваме нашата дискусия. Следващия път ще разгледаме това по време на нашата среща през март. С това приключва нашата среща. Утре искам отново да ви предупредя, че има обща стачка в Брюксел, а ние трябва да бъдем тук в 9 часа. За да можем да чуем какво има да ни каже комисар Дегух.